Good morning. Добър ден, уважаеми госпожи и господа, колеги. Започваме нашето заседание. Бих искал да говоря народния си език. Добре дошли на всички. Имаме превод на 17 европейски езици все още не присъстват е, толкова колеги в залата, защото днес е денят на Шуман и програмата на заседанието е ограничена. Искам сега да поздравя всички най-сърдечно с добре дошли в е, тази кръгла зала. Всеки може да вижда всеки и това е предимство. Някои колеги вече са тук, най-вече бюрото е тук е, в много добър състав. Трима заместник председатели са тук и представителите на политическите групи бавно се присъединяват към нас, са добре дошли на нашето днешно заседание, в което ще участват редица експерти, които ще говорят в рамките на два панела. Първия панел е за Мадейра, втория панел е за Гибралтар и островите в Ламанша. Не става дума за сътрудничество по правни въпроси, извинете, по данъчни въпроси с европейските юрисдикции. Ние сме раздали документите. Някои е, отговори на нашите писмени въпроси постъпиха много късно от Мадейра тази сутрин и затова не можахме да ги прочетем, поради което ще бъде важно днес да чуем становището на присъстващия държавен секретар, респективно регионален министр по финансите, господин Руйго Шалвас, по-специално за някои специфични въпроси, проблеми на Мадейра като част от Португалия. Във втория панел ние имаме редица експерти. Трима ще говорят Джеймс Типинг, финансов директор на Гибралтар, Ричард Уокър, директор на дирекция финансово разузнаване и Колин Пауъл, Управляваш министър на Джърси. Сърдечно добре дошли на всички. Както винаги, нашето заседание се предава по интернет. Ораторите, техните изказвания също. И днес ще Искахме да поканим само представители на извън европейски региони, обаче не можахме да го направим и е, толкова по-голяма е радостта ни, че днес в първия панел ще можем да започнем с Мадейра. Първата заместник председател Ана Гомеш е, постави акцента върху това да се информираме за Мадейра и сега искам да поздравя най-сърдечно колегите от Португалия, които днес присъстват в пълен състав. Сърдечно добре дошли! Като встъпление искам да дам думата на Руи Гонсалвес, регионален министр. Ние се договорихме началните изказвания да бъдат 7 минути. Много ви моля да спазвате регламента. Нямаме часовник и затова е трудно да проверяваме времето. И много ви моля след това в дискусията да се изказвате в рамките не на обичайните 5, а на 4 минути, за да можем като цяло днес е, на обяд е, да можем да приключим и с втория панал. Господин министр, давам ви думата obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Господин председател, добро утро. Аз съм от автономния регион Мадейра. Той се намира в крайно отдалечено положение. Той е крайно отдалечен район. Става дума за остров Мадейра и е, основен източник на приходи е, е туризмът тъй като сме крайно отдалечен район, се радваме на особен режим, който е уреден в договор за функциониране на Европейския съюз следните точки от е, този договор. Както казах, е, член 349 е, описва мерките и по-специално специалните мерки, които са разрешени за подкрепа на економиката на Мадейра и за балансиране на структурните проблеми на Мадейра съществува особена система и с помощта на тази особена система ние успяваме да развиваме нашия регион, нашия остров като цяло, но естествено в Мадейра се прилагат европейските данъчни разпоредби и тук е, имам предвид най-вече разпоредбите за ДДС и други, които не се прилагат винаги по еднакъв начин. На Мадейра ние сме подбрали различни инструменти за развитие на острова и постигане на баланс в структурните проблеми, които съществуват на Мадейра. Преди 30 години е установен този режим на Мадейра и ние сега имаме четвърта система на отношения на остров Мадейра с Европейския съюз в рамките на Европейския съюз. също но ние разполагаме с различни е, правила, установени от Централния регион. Ние като е, крайно отдалечен район нямаме е, суверенитет при определене на финансовата политика. Много е важно, че от 2011 година тук е, имам предвид на Мадейра, е, не се предвижда данъчни облегчения за финансовия сектор. До 2012 година имаше такава система, обаче от 2011 година тази система изтече, т.е. нейното действие изтече и за това няма особено третиране на финансовия сектор на Мадейра. През 2000-та година имахме 6000 е, фирми в финансовата сфера, сега са само 1500. Тъй като 2011 година много банки напуснаха Мадейра и се установиха в други региони, например в Австрия, Люксембург, Нидерландия и различните банки пренесоха авуарите си на други места, да речем в Хонг-Конг или Макао или Люксембург – и това означава, че през 2011 година много банки и много предприятия напуснаха Мадейра и се установиха в други региони, за да се ползват от данъчните им облегчения. Много е важно да се посочи този аспект. И е важно също да се каже, че от началото на 90-те години ние Имахме е, зона за свободна търговия в този регион, но междувременно всички европейски разпоредби се спазват. И освен това са проведени проверки от Генерална дирекция КОМ, а и от различни международни е, фирми. Ние не сме данъчен рай, ние не сме район, който не сътрудничи, напротив, ние изцяло сме обвързани с европейските и международни правила за е, обмен на информация предприятията от зона за свободна търговия в Португалия по правило са португалски предприятия и всъщност Мога да кажа, че има някои изключения, но тези предприятия са обект на много по-строги проверки, отколкото предприятията извън зоната за свободна търговия. Ние извършваме проверка на тези предприятия и винаги работим в сътрудничество с национални и международни институции при обмена на информация, за да няма моменти на подозрение или пък да се създава отрицателно впечатление за предприятията, които са установени на нашия остров в националното законодателство не се предвиждат ситуации за предварително уведомяване за данъчно облагане, много е важно да се каже, че в законодателството на Португалия, това беше прието от португалския парламент, разпоредби за борба с прането на пари. Законът от 2008 година транспонира насоките на Европейската комисия по тази тема и всъщност тук всичко се регулира, всичко, което се отнася до дейността на предприятията. Например, финансиране на тероризъм, е, пране на пари и тук е, спадат и онези райони, които са на е, Мадейра. През 2017 година бяха приети различни закони и с помощта на тези закони собствениците на банки и предприятия могат да бъдат идентифицирани по-добре. Приехме и закони, съгласно които които уреждат прехвърлянето на финансови средства между различните региони. Всичко това са нормативни актове, които представляват значителна крачка напред за да се установи кой в крайна сметка е, е крайният е, ползвател на финансовите транзакции. Ние знаем, сега можем да е, проучим кои са собствениците на предприятия в е, свободната зона Мадейра и можем винаги да проверяваме истинността на данните. На Мадейра има прозрачност с цел борба срещу прането на пари. И ако има случаи, които са посочени тук, които се обсъждат тук, това не означава, че те не се споменават в официалните документи. Ние знаем кои са свързаните лица на отдалните предприятия. И сега в заключение искам да посоча следното. За нас е много важно Мадейра да не загуби своето значение, да имаме цялата информация за собствениците на предприятията, да има прозрачност в процедурите и да не се пораждат подозрения във връзка с начина на функциониране на тази свободна зона на Мадейра. И аз казах вече, че различни предприятия напуснаха Мадейра, обаче сега а, идват а, предприятия, установяват се на Мадейра. Защо? Защото знаят, че на Мадейра има прозрачност и за това те, а, разбира се, трябва да бъдат контролирани, за да се следи за спазването на европейските норми. Автономния регион Мадейра, това вече го посочих, винаги е сътрудничил с е, Европейския съюз, с е, е, всички институции за набавяне на необходимата информация с цел да няма отклонения в обичайните практики. И ако има такива отклонения, те се идентифицират веднага и тогава вече се вземат необходимите мерки срещу съответните предприятия, които извършват нарушения. Португалия създаде специални звена в прокуратурата, в така наречената съдебна полиция при нас. Има и съответни е, звена в е, финансовия сектор е, за проследяване на съмнителните финансови потоци, използваме цялата информация, работим с всички заинтересовани лица, защото имаме система с ниски данъци. Това е важно за развитието на Мадейра като регион. Но е важно също, че тази политика на ниските данъци не трябва да се свързва с незаконни практики. Благодаря. Благодаря, господин финансов министр. Вие описахте всичко, какво е изменено от 2012 година и че е, сте приели най-новите нормативни актове на Европейския съюз в сътрудничество с Португалия на 25 1 и 22 юни ще имаме fact-finding е, мисия в Лисабон където ще е, се срещнем с органите за финансов надзор на Португалия. Искам да благодаря най-сърдечно и за писмените отговори, въпреки че не успяхме да прочетем всички от тях. Обикновено ние започваме с двамата съдокладчики Епе Кофорт и Питър Ячек. Епе е до вас ние се оговорихме 4 минути за въпрос и отговор общо. Давам ти думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че дойдохте в нашата комисия. Съвсем накратко. Когато споменахте новото законодателство от 2011 и 2012 година и всички дружества, които са напуснали Мадейра, кажете в какви европейски юрисдикции са се преместили. Споменахте Люксембург, има ли други компании, които да са отишли в други европейски държави и каква според вас е причината? Този отговор може да ни го дадете и в писмена форма. Би било много интересно. На следващо място. Така наречената свободна зона Мадейра, организирана през 80-те години, беше създадена за да се осигури заетост на населението на Мадейра. Вие загаднахте за това едно разследване, публикувано тази година от няколко европейски медии, показва, че директорите на дружества, регистрирани на Мадейра, става дума за директори на стотици компании, и има примери, сред които един човек, например, е директор на хиляди компании. Каква е причината за това? Защо това се случва? Разбирам вашия стремеж към прозрачност, вашите закони. Как може едно лице да бъде, например, директор на 300 компании? Това не се ли прави с цел да се укрият данъци е, и да се прикрият е, данъци от други дружества? Благодаря. Herr Minister, Sie haben das Wort. Господин министр, давам ви думата. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, през 2011 година данъчните облегчения и за данъчна система едно изтекоха и в тази система не беше необходимо да се създават нови работни места. От този момент нататък системата и нейното действие изтече и прилагаме обичайните данъчни системи. Предприятията трябва да заплащат корпоративен данък, т.е. дружествата да заплащат корпоративен данък в размер на 3% и е важно предприятията да създават работни места. Предвид е, факта, че това изискване създаване на работни места съществува, много от предприятията напуснаха острова, от 6000 е, предприятия останаха само 1500 и това е свързано с факта, че е, беше поставено изискване за създаване на работни места заетостта. Тези предприятия напуснаха, както казах, Мадейра и се установиха в други региони, например в Люксембург, в Нидерландия, но също и в Австрия. Например, банки, при банките обаче е, седалищата бяха изместени в Хонг-Конг, Майами, но и Люксембург. От 2012 година дойде е, посланик на Люксембург в е, Мадейра, за да получи списък на предприятията, които е, са установени на Мадейра и да се опита да привлече тези предприятия в Люксембург. Това е жалко. Можете да установите, че факта, че тези предприятия напуснаха Мадейра, не означава, че са напуснали Европа. Те се прехвърлиха в много по-развити региони, отколкото Мадейра, който е крайно отдалечен регион. Това беше обект на дискусия в медиите. Например, че едно лице може да бъде директор на няколко предприятия, разследването е свързано с предишната система, при която имахме 6000 е, предприятия на нашия остров и не беше необходимо да се създават работни места с цел получаване на данъчни облегчения. Тази система обаче вече не действа. Не знам дали толкова много бяха предприятията, които бяха посочени. 300 е, предприятия, на които директорът е едно и също лице, обаче е, това означава, в крайна сметка, че на, в автономния регион Мадейра се прилага както трудовото законодателство на Португалия, така и други португалски закони, поради което е възможно едно лице да работи на непълен работен ден и да съвместява различни функции в различни предприятия. Не е възможно днес едно и също лице да бъде директор на стотици предприятия. Това е свързано с предишната система номер едно, но както казах, през 2011 година тази система е, беше е, прекратена, изтече действието й. Благодаря. цека. това беше едно от хилядите предприятия и ние искаме да премахнем тези случаи и да се погрижим за прозрачност. Петър Юрчик. Ако обичате, тук отправя. Благодаря. Относно създаването на работни места. Разбирам, че данните предоставени на Европейската комисия са събрани чрез изпращане на въпросници към компании. Искам да попитам дали съществуват системи за проверка от страна на местните власти, дали предоставената информация е правилна или не. На следващо място – във връзка с въпроса на Епе Кофът. Прилагането на четвъртата директива, насочена срещу прането на пари и реалните собственици. По-настоящем много се говори за една възможност, тогава когато не може да се идентифицира действителния собственик – директора да вземе неговото място. Вие казахте, че в Мадейра това вече не се прави. Казахте, че вече няма такива директори на много компании. Как се прилага четвъртата директива, насочена срещу прането на пари, точно по този въпрос? Благодаря, заповядайте. Obrigado, Sr. Presidente, благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент. Предвид създаването на работни места, мога да кажа, че днес има различни модели, които трябва да се спазват. И по тази причина искам да посоча и някои примери. Става дума за чисто технически правила, които са приети на национално равнище, за да може модел 10 или модел 30 да се прилагат. Също така съществува данни за предприятията, които се предоставят на държавата и се анализират от компетентните органи. Те използват след това тази информация. Всъщност става дума за стандартизирани процедури, които в Португалия се прилагат и където се извършва проверка дали се създават работни места. И сега на въпроса за е, действителните собственици. Аз вече отговорих на този въпрос. Ние приехме закони, съвместими с европейското право. Важно е да се знае кои са собствениците на предприятията и кой в крайна сметка е зад е, финансовите трансфери. В е, Националното събрание на Португалия се обсъжда сега един проекто закон. В него се прави опит е, да се постигне още по-голям напредък в тази сфера, за да има още по-засилен контрол върху собствениците на предприятия или контрол върху финансовите транзакции. Има централен регистр на собствениците и е, института по регистрация и е, нотариално дело ще отговарят в бъдеще за проверка на собствениците или онези, които са зад финансовите транзакции. Аз казах вече, че става дума за национално, а не за регионално законодателство. Това национално законодателство се прилага на остров Мадейра, а и в зоната за свободна търговия. И по този начин ние разполагаме с допълнителни инструменти за проследяване на происхода на финансовите средства, които са в оборот в Португалия. Разбира се, и в автономния регион Мадейра. Благодаря, господин министр. Сега преминаваме към представителите на политическите групи, колегата Нуно Мело от НП. Господин председател, искам първо да благодаря на регионалния държавен секретар Руиш Гонсалвеш за това, че дойде тук. Има различни подходи към този въпрос от Социалистическата партия госпожа Ана Гомеш, която нарича Мадейра черна дупка за пране на пари, където работят е, футболисти, където е, е, има много китайци замесени в е, такъв бизнес. Ние като Европейска народна партия не желаем Мадейра да се сравнява с Падама. Това не е възможно. Става дума за офшорна зона. И там ситуацията е много е, специфична. Става дума за крайно отдалечен регион на Европейския съюз. Повечето европейски депутати не могат да си представят това, освен ако не са били на Мадейра. Ние се намираме в двойно крайно отдалечено положение и от една страна ние сме остров, обаче доста отдалечен от европейския континент. Финансовия сектор е, представлява всъщност 20% от приходите на острова. Това не е малко. Могат да се привличат инвестиции, да се създават работни места. И Португалия е третата по важност страна за регистрация на кораби ние не сме включени в черен списък. Има еквиваленти в други държави на Европейския съюз, сходни с нашето положение. И мисля, че сега е важно да научим дали е, този подход е правилен за социалистите по отношение на Мадейра, след като те толкова много опрекват Мадейра. Дали това не би довело до а, отрицателна реклама за Мадейра, така че а, да няма достатъчно инвестиции? А, респективно отговорът трябва да бъде и кратък, както въпроса. Господин министр, вие успяхте да изложите повечето от е, въпросите, които сега се задават от колегите. Моля, давам ви дума за отговор. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, отговорът е кратък. Естествено, тази отрицателна реклама вреди на Мадейра. И тя е неоснователна – това беше съвсем основателно посочено от е, изказалия се преди мен депутат. 20% от нашите приходи идват от финансовия сектор, обаче за Мадейра е много важно тези предприятия, които сега напуснаха Мадейра и отидоха в други е, региони в Европа, са много по-развити, отколкото е, ако бяха на Мадейра. Винаги се прави връзка е, между Мадейра и незаконни практики. Това е неоснователно. Неоп Говори се, че на Мадейра условията са лоши и затова това предприятията напускат Мадейра и се установяват от много по-развити региони. Не се знае обаче какво става в тези региони, какво ще се случи по-нататък. Не се знае какво ще бъде поведението на тези предприятия, но за Мадейра вече не се говори. Аз мисля, че Мадейра много често се подбира като малък регион, защото наистина е такъв. И това се прави е, с цел е, прикриване на много тежки проблеми, които се срещат в много по-богати региони на Европа, но това е негативно за Мадейра, която се нуждае от инвестиции. Е, между другото, най-добрият футболист на света е от Мадейра, Роналдо, така че това е малка компенсация. Ана Гомеш. Господин регионален е, държавен секретар е, Гонсалеш през март групата стана регионалното правителство е, за решение за обновяване на зоната за свободна търговия и тези преговори се водиха директно с концерна. Нямаше процедура за обявяване на обществена поръчка, така както се изисква от Сметната палата и както повеляват правилата на Европейския съюз по отношение на конкуренцията. И сега мога да кажа, че се предпочете едно частно предприятие, частна фирма. Каква е вашата оценка за това? Между 2011 и 2014 година не бяха публикувани статистически данни за трансфери на е, средства в данъчните оазиси. Съществува и третата директива за изпране на пари, която е, изисква публикуване на данни за е, финансовите трансфери. Публикуването на такива статистически данни, така посочи компетентния съд, е, са негативни за заетостта на този регион. Смятате ли, че прозрачността е вредна за региона? Да, благодаря. Сега на вашия въпрос, госпожо депутат, по отношение на възлагането на концесии, ние спазихме закона. Сметната палата се занима с този договор и стигна до заключение, че не са нарушени процедури. Има и преки е, приходи в размер на 36% за държавата, което означава, че регионът всъщност е вложил 70% в развитието на зоната за свободна търговия, частните фирми само 30%. Спазени са всички разпоредби и то при засилено участие на публичния сектор. Но, както казах, е, ние не си правим иллюзии. Има много видове на сътрудничество между публичния и частния сектор. Има концесии, обаче при тези концесии се установяват условия, много точно уредени, така че системата функционира добре. Няма основания да спираме това партньорство сега по финансовите транзакции. Ние наистина проявяваме интерес към това да бъдат публикувани всички финансови транзакции, всички финансови сделки и това е в компетенциите на Централното правителство – на държавата Португалия. По отношение на публикуването, смятаме, че всички финансови транзакции трябва да бъдат е, публикувани, но а, е, този период 2011-2014 година, който вие посочихте, тук се изискваше допълнителна информация във връзка с автономния регион Мадейра. И а, е, тази допълнителна информация – не е публикувана при спазване на необходимото правно основание, защото става дума за повече данни, отколкото се изискват от закона. Ние имаме действаща правна рамка и е добре за Мадейра че се публикуват всички данни, не само по отношение на контрола, извършван от компетентните контролни органи, но и по отношение на разсейването на подозрения по отношение на прозрачността и дали се спазва тя от нас. Затова ние подкрепяме публикуването на данни. Това е важно за Мадейра като автономен регион. От 2011 година, всяка година, публикуваме списъка на предприятията, които а, са установени на Мадейра и които се ползват от данъчни облегчения. Публикуват се и собствениците на тези предприятия. Тази информация можете да намерите на интернет страницата на публичната данъчна администрация, няма никакви ограничения. Всяка година тези данни се публикуват след това. Във връзка с транзакциите в данъчни оазиси, тук вече компетенциите са на национално равнище и само държавният секретар на Португалия може да бъде разпитван по този въпрос, защо се публикува или не се публикува такава информация. Ние в Мадейра сме за публикуване на цялата информация, на всички данни, за да няма подозрения срещу Мадейра и да не се поставят под въпроса практиките, които използваме на нашия остров. Сега компетентният държавен секретар на Португалия е включен в нашия списък. Сега от Пиркорун от групата Найкар. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mielenkiintoisista näkemyksistä. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази толкова ценна информация. Едно нещо разграничава европейските държави от данъчните убежища. Има достъп до информация за дружествата по интернет безплатно или срещу малко заплащане. Данни от 2015 година показват, че няма информация, счетоводна информация за дружества в Мадера. Как това е възможно, след като все повече и повече информация се появява онлайн, информация с данъчен характер? Живеем в епоха на прозрачност. Освен това, как ще подновите вашето законодателство? Кого ще чуете? С кого ще се посъветвате, когато приемате ново законодателство? На следващо място. Ще поискате информация от доставчиците на услуги. Ще включите ли и счетоводните дружества? Много голям списък с въпроси. Заповядайте. Obrigado, господин президент, благодаря. Действащото в е, Португалия законодателство се отнася за всички предприятия. Има и допълнителни изисквания по отношение на предприятията в е, свободната зона Мадейра. В момента ситуацията е следната. Такава, каквато я посочих току-що. Мадейра не е данъчно обежище, не е данъчен рай. Това е регион с ниски данъци, обаче не е данъчен рай. Ние следим за прозрачност, както вече казах. Това се контролира от ОИСР и от Европейския съюз, които потвърдиха нашата практика в това отношение. Също и националните компетентни органи. Те анализират всички процедури, всички практики и всъщност обект на контрол е, са всички предприятия на Мадера и то съгласно установените в закона разпоредби. Няма липса на прозрачност. Балансите на предприятията се публикуват, е, има и търговски регистър и тези публикации могат да се видят и в интернет. По тази причина винаги се е, споменава, че ние сме един от най-прозрачните региони. Ако нямаше такава прозрачност по отношение на публикуване на данните, то ние не бихме познавали собствениците на предприятия и самите предприятия на Манейра. Но е, тъй като става дума за националното законодателство, мога да кажа, че тук е, автономния регион Мадейра не играе някаква роля и не желая да играе такава. Ние работим съвместно с международни организации, с държавата, с Банко Португал. Работим заедно с прокуратурата с цел набавяне на всички необходими данни, предоставяне на всички необходими данни, за да превърнем и да поддържаме Мадейра като зона на абсолютна прозрачност. Това е потвърдено от Европейския съюз и ОСР. Благодаря, господин министр. Това звучи много прогресивно. Колегата Луи Мишел за от групата на либералите на Алда. Не бих искал да е, влизам остро в е, вътрешно-португалски дебат, но просто искам да изразя своята позиция именно това, че основният въпрос е дали определени критерии е, се прилагат. Вие казахте не сме данъчен, данъчно обежище, е, според мен сте, макар и не, е, макар и малко данъчно обежище. И така, според мен, господин председател, е добре да чуем и представителите на комисията, които говорят на въпроса как в особените условия на мадера се продължава статута на острова. Но Още толкова много години. Това е моят въпрос. Не, не обвинявам португалските власти. Те приемат правила, а след това ги прилагат, правят съсилие да, за прозрачност. Въпросът е защо до 2027 година продължава да е, е, е продължен статута на Мадейра. Благодаря, господин Мишел. По-късно ще обсъдим анкетата на комисията. Muito obrigado. Como é que Господин министр, давам ви думата. Как е възможно комисията да удължи системата на свободна зона на Мадейра? Това е член 343 от ФЕС и там се предвиждат специални режими за регионите в крайно отдалечено положение, какъвто е Мадейра, малък остров, в Атлантическия океан, без природни ресурси, изцяло зависим от туризма. Голяма част от нашия остров е необитаема. Е, ние нямаме природни ресурси и по тази причина ние въведохме тази система на свободна зона, за да тласнем напред развитието на нашия регион. По тази причина Европейския съюз прие тази система и сега мога да кажа, че това става възосновие на член 343, можете да го прочетете. Председателят, разбира се, основателен е въпроса на какво правно основание се прави това. Фабио Димази от Обединената левица. Господин държавен секретар, от вас е, чухме, че е, Мадейра не е данъчен оазис, първо, и второ, там не се извършват незаконни действия и че трето Европейската комисия е приела тези режими. И аз искам да ви противореча само в две точки. Първо, вие сте данъчен оазис, е, извършват се незаконни действия, знаем това от футболните лиги, че комисията е приела това, приела е да има данъчни оазиси в Европейския съюз. Искам да цитирам Рикардо Кардозо, говорителят на госпожа Вестергар, посочва, че свободната зона е двигател за създаване на работни места на Мадейра. Комисията не а и едно а, проучване на Байриша Рундфонг посочва, че през 2014 година са предложили много фирми работни места и е, е, всъщност е, Байриш Рунтман посочва, че става дума за данни от 2014 година и се потвърждава от данъчните органи на Мадейра, че едно лице е директор на множество предприятия. Вие твърдите, че тези случаи вече не съществуват. Искам да знам дали казвате истината или не. Всъщност за това сте и в нашата комисия. Второ, искам да ви попитам какво смятате да правите след 2027 е, е, година, когато всичко това вече няма да действа. Каква е стратегията ви? И трето, дали имате предвид, че е, делът на финансовия сектор в Мадейра увеличава вашия БВП и ще загубите права на структурно подпомагане. Какво смятате да правите с населението на Мадейра тогава? Председателят, две минути минути за отговор, господин министр. Си Президент, депутат, много сфера Мадери. Уважаеми господин депутат, Мадейра е оазис, но не данъчен рай. Що се отнася до работните места, Аз вече дадох отговор на проблема, който вие описахте. Тези данни са от времето, когато имахме 6000 компании в Мадера. По-настоящем имаме 1500. Положението е много по-различно сега от това, което вие описвате. Автономният регион Мадера работи по силата на така наречения четвърти режим – Преговаряме с Генерална дирекция конкуренция. Те ни позволяват да приемем мерки, по силата на които ние се развиваме. Чуваме притесненията на Европейската комисия. Проявяваме чувствителност спрямо притесненията, финансирането на терористи и прането на пари са сериозни проблеми, но не смятаме, че Мадейра се занимава с такава дейност. Ние правим всичко възможно, за да гарантираме, че законодателството на комисията срещу прането на пари и срещу финансирането на терористична дейност се прилага както трябва. Това е в наш интерес. Ние отговаряме на всички изисквания на комисията и прилагаме необходимото законодателство, за да елиминираме възможността Мадера да се използва по незаконен начин от економически субекти. По отношение на БВП, регион Мадейра има по-нисък БВП на глава от населението от останалата част от Португалия и ние сме под средното за Европа. Ето защо международният бизнес в Мадера е много важен за нас. Нека да кажа, че БВП данните бяха преразгледани през 2010 година и сега се счита, че нашето БВП не е било преценено както трябва, било е по-низко. Всъщност става дума за пазара на труда, казва председателя. Не беше отговорено на този въпрос. Ако е, не можете да отговорите сега на въпроса, можете да депонирате писмен отговор. Сега от групата на зелените Хайди Хаутел. Благодаря, господин председател. Господин министър, сигурна съм, че Мадера е рай и аз искам да го посетя и да допринеса за устойчивия туризъм там. Имам един въпрос. Ще подкрепите ли оценка на въздействието на специалните мерки, които се прилагат в мадери по силата на които е създадена свободната зона? Ще подкрепите ли оценка на въздействието относно последиците от тази свободна зона върху економиката и създаването на работни места. През 2014 година моята група подкрепи пакета за най-отдалечените райони. Там се включваха и намалени ставки и акцизи а, за местна продукция от Мадейра, включително алкохол. меките обаче наистина трябва да помагат на населението затова искам да попитам, имало ли е данъчни ревизии с цел да се потвърди, че бизнеса, който се провежда в Мадейра, наистина създава работни места. Защото знаем от много други държави, че може да се използват, да се експлуатират тези специални мерки е, за всичко друго, но не и за създаването на работни места. И накрая, господин министър, относно прозрачността. Оставам с впечатлението, че Мадейра вече страда политически от това, че на нея се гледа като на данъчно убежище. Съответно, вие ще подкрепите ли усилията за пълното елиминиране на данъчните убежища в целия Европейски съюз? Ще подкрепите ли пълната прозрачност за всички съществуващи данъчни убежища, за да има равнопоставеност? Благодаря. Две минути, господин министър. Е, Благодаря, господин председател. По отношение на оценката на свободната зона Мадейра, ние сме за такава оценка, за такава проверка, най-вече защото подобни проверки се извършват от 2011 година. Ние винаги сме контролирани от държавата и предоставяме цялата информация на държавата, цялата изискуема от нея информация с цел извършване на проверки. И това се прави от 2011 година. Сега стигам до въпроса прозрачност прозрачност на свободната зона или зоната с ниско данъчно облагане. Естествено, ние желаем прозрачност. Ние се опитваме да а, отстраняваме всички моменти на подозрение и когато изтекат сроковете на действие на различни разпоредби. В Европа това се прави и в Мадейра. Но докато съществува свободната зона, докато има свободни зони в света, Мадейра не трябва да бъде в неблагоприятно положение. Ние сме много отдалечен район. Не трябва да бъдем пример за. Е, първоначално прилагане на този процес. Прави се опит за борба с регионите с ниско данъчно облагане, но се започва с най-малките региони, които са в неблагоприятно положение, които нямат глас в Европа. За това, ако има желание за премахване на зоните на ниско данъчно облагане, можете да го направите и на Мадейра, но не трябва ние да бъдем първите беше посочена 2012 година. Тогава много предприятия напуснаха Мадейра и една много по-богата държава от Португалия и е, от Мадейра се полу направи опит да е, получи такъв списък в Мадейра и да примами на, тая, на своя собствена територия тези предприятия. Е, да, ние дискутирахме този въпрос по време на мисията в е, Люксембург, казва председателя за СПД Дейвид Кубър. Благодаря, господин председател. Министъра каза, че парите и компаниите напуснат, напускат Мадейра и отиват в Хонг-Конг извън еврозоната. Мадейра има нужда от е, пари. Тези пари от международните дружества представляват 20% от БВП на района. Това е капитализъм. Какъв е проблема, госпожи и господа? Виждаме, че Европа не иска да слуша, тя не иска да има конкуренция по отношение на капиталите. Защо се чудим тогава, че е, парите напускат е, еврозоната или Европейския съюз и отиват в Хонг-Конг? Еврозоната трябва да бъде по-конкурентна не трябва да налага наказателно социалистическо данъчно облагане. Искате тези практики да се прехвърлят в целия свят. Великобритания, ако това се случи, е добре, че напуска Европейския съюз. Не може да се каже, че а, парите се използват за терористична дейност, а, парите в такива свободни зони. Терористите нямат нужда от а, толкова много средства, за да извършат терористични атаки. Онова, което предвиждате, просто цели да изцеди парите от някои държави или региони и тези пари да попаднат в джобовете на европейските чиновници и за техните пенсии, например. Искам да спомена, например, арабското банкиране. Ако искате да прехвърлите пари по целия свят, може да го направите чрез тази система. Така че едва ли практики като тези в Мадера се използват за финансиране на, на тероризъм. Това исках да кажа. Благодаря. Ние още не сме започнали преговорите по Брексита. Когато започнем тези преговори, ще видим дали това мнение, което е, господин Копърт е, винаги изказва, е, ще се потвърди. Така, Въпроси на общо данъчно облагане, господин министр. Не можете, не сте задължен да отговаряте на всички въпроси, но можете да отговорите. Така и без това става дума само за изказване. Маркос Фербер от е, НП. Сега. Благодаря, господин министър. Аз в продължение на една година работих е, с е, Бари Шарунфунг по отношение на Мадейра в това проучване и всъщност е, става дума за малки острови в крайно отдалечено положение. Днес отпечатахме някои страници от интернет, от международни данъчно-консултантски фирми, където се препоръчва с разрешение на Европейския съюз да се спестяват даници. Ясно се описва какви услуги се предлагат на Мадейра, за да може изцяло да се попадне в режима, без да се генерират е, допълнителни разходи. Много ви моля, не се сърдете, това е точно това, което направиха други адвокатски кантори, за да отклонят средства в Панама и в други части на света. Не става дума за данъчни оазици. Моя въпрос е следния. Дали е, правилно ли е, че промяната на данъчната система е в полза на Португалия или в полза на Мадейра? при това положение е правилно Мадейра да няма интерес за по-високи данъчни приходи, защото иначе няма да получава финансово подпомагане от Европейския съюз от структурните фондове. Е, и тук е, вече става дума за Международния бизнес център на Мадейра, е, който може да докаже допълнителни данъчни облегчения при местните данъци, е, при данъците върху недвижимите имоти с цел на привличане на инвестиции на острова. Туба. не допринася обаче за по-високи данъчни прикуси, приходи председателят благодаря. Господин министр, давам ви думата. Това са въпроси с съвсем актуален характер. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемия депутат. Естествено, че искаме да привлечем компании в Мадейра. Естествено, че искаме да привлечем повече економическа дейност в Мадейра – Искаме да направим всичко това обаче в рамките на съществуващите правила, именно така наречения четвърти режим, който не дава възможност да дадем данъчни облегчения на дружествата до 2027 година, изцяло в рамките на правилата, одобрени от Европейската комисия. Работим в тази рамка. на европейско ниво се прие законодателство, то се прилага напълно в Португалия благодарение на приемането от страна на португалския парламент на, на съответното законодателство. Опитваме се да привлечем колкото се може повече компании. Това е нашата функция в рамките на регулаторната рамка. Съответно, опитваме се да получим данъчни приходи от тези дружества, които да използваме. И съответно да можем да създадем повече работни места. Всичко това го правим в рамките на националното законодателство. То се прилага в пълна степен към автономен регион Мадейра. Э, Благодаря. Националната правна рамка се е, проучва в рамките на Fact Finding Mission. Ще се върнем на този въпрос. И много ви моля един а, е, допълнителен въпрос само, иначе нямаме време. Извинете, аз не получих отговор на моя въпрос. Е, ще цитирам а, текст за а, учредяване на фирми в а, Мадейра. А, Става дума за местен директор а, или пък а, м, доверителят а, прехвърля, а, се установява жилище, ж, като жилище на мадера. И, извинявайте, а, това са класически а, разпоредби, такива каквито действат на други е, места в света. Вие лъжете, когато твърдите, че тук се създават работни места. Господин Димази посочи е, цифрите. 2700 е, работни места, които се намират в този бизнес център, в тази сграда. Вие лъжете самия себе си, също и нас. Председателят, нека фактите да говорят. Ще направим проучване. Господин министр, сега ви давам думата за заключително изказване. Определено няма 2700 работни места в една и съща сграда. Казвам ви го откровено. Иначе няма какво да кажа. Имаме съответната правна рамка, има механизми за надзор и контрол и всеки път, когато има злоупотреби, има и последствия. Инспекциите, надзора, одитите се осъществяват от от е, националните власти. Вече казах, че през 2011 година се въведоха мащабни промени и вече няма правила, които обвързват работните места с данъчните облегчения. Не можахте да отговорите на всички въпроси. Много ви моля, депозирайте писмени отговори. Ние ще обсъдим това и в Лисабон с базата на фактите, които събрахме. Благодаря ви за това, че бяхте на наше разположение. И сега ако правилно виждам, до 10.15 мога да направя почивка до започване на втория панел. Благодаря, господин министр. Със сигурност ще имаме достатъчно възможност да проучим положението на Мадейра като крайно отдалечен регион. Благодаря. Обявявам 5 минути почивка, след което продължаваме с втория панел. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir... Уважаеми дами и господа, продължаваме нашето заседание с втория панел и ще бъда благодарен, колега Фербер, ако проведете вашия разговор навън, а не в залата. Много ви моля, запазете тишина. Продължаваме нашия дебат в рамките на втория табел Гибралтар и е, Channel Islands. Имаме много оратори и други лица. Джеймс Типинг, финансов директор на Гибралтар. Рихард Уокър, директор а, е, на а, е, финансовата а, е, полиция и Колин Пауъл, консултант от Джърси. Те са съпровождани от Франк Карерас, Government Specialist, Tax Administration Advisor Гибралтер и бившия колега Греем Лобсън, който приветствам най-сърдечно. Той беше председател на групата на либералите в Европейския парламент. Днес присъства тук в качеството си на специален консултант за Гибралтар и Роб Грей, директор на International Tax Policy Guarantee. Уважаеми дами и господа, вие видяхте как обикновено протича нашата процедура на дискусия. Аз не искам да правя голямо встъпление. Седем минути е, първоначални изказвания на тримата оратори от панела и след това пет минути на базата на списъка на изказващите се от политическите групи. Започвам с Гибралтър. Господин Джеймс Типинг получава думата. Вие сте първият оратор. Chairman, distinguished... Господин председател, уважаеми колеги, казвам се Джим Стипинг, финансов директор на правителството на Гибралтар. Е, благодарим ви, е, е, че имаме възможност да, да дойдем тук, заедно с Франсис Каререс. Гибралтар е, е самоуправляваща се е, и самофинансираща се е, територия. Ние сме в рамките на Европейския един пазар за на целите на свободно движение на лица, услуги и капитал. Не сме в рамките на общия митнически съюз и не я прилагаме е, ДДС е режима на Европейския съюз. Европейските е, регламенти се прилагат пряко, директивите се транспонират. Това въжи за всички мерки за финансов надзор и регулация и прякото данъчно облагане, както и мерките против изпиране на пари. Корпоративният данък е 10% данъка върху приходите 25 и данъчният режим е предмет на надзор от Европейския съюз. Финансовите услуги са в три основни области. Осигуряването първо, 20% от автомобилите в Великобритания са застраховани там, 92% от застрахователния бизнес е свързан с Великобритания. Общо 55, близо 55 са застрахователните фирми, 14 банки, общо 5 милиарда и 200 милиона лири, 70% от гибралтарски е, клиенти, 10% от депозитите, 500 милиона лири лири са на граждани на Великобритания. Близо 68 а, доставчици на услуги в областта на корпоративното управление. 15 000 гибралтарски фирми, включително и тези, които по-настояще не осъществяват търговска дейност. Това е спад от 29 000 от 2005 година. 80 фонда като общо има и е, с изключение на застраховането на автомобили, финансовите услуги в Гибралтар са на, от малък мащаб в сравнение с Европейския съюз като цяло, но са важни и за местната економика, 20% от нашето БВП и 16% от заедостта е в тази област. Планираме действия за най-тежката ситуация, която би могла да се предвиди при Брекзита и се предвижда достъп до Великобритания, автоматичен такъв, в областта на банковото дело за страховките, инвестициите и други подобни области. Има двустранни споразумения за обмен на данъчна информация и има 151 механизма за обмяна на информация с 98 страни и територии по света, които отговарят на стандартите на ОИСР. Е. Доклада на ОИСР е заявява, че като цяло и в голяма степен правилата се спазват. Това е втора, втората а, степен в скалата за оценка и на същото ниво се намират Великобритания, Германия и Съединените щати. Предоставяме данни на Съединените щати и на всички европейски е, държави членки от септември 2017 година по стандарти за замен на информация в данъчната област. По общия стандарт за доклада на данъчна информация от 2014 е, година е, следва от септември 2017 да започнем да предоставяме информация на страните от първата вълна и от втората от 2018. Имаме много а, е, строги мерки против изпирането на пари. Има множество проверки от МВФ и по процеса Манивал ще се направи допълнителна проверка през 2017 година. Имаме национален координатор за борба срещу изпирането на пари, Публикували сме националната оценка на риска и преглеждаме правото, за да се гарантира спазване на принципите за финансова отчетност в съответствие с четвъртата директива за борба с изпирането на пари. Член сме на групата Егмонт на, финансовите, на зоната за финансови разследвания и обменяме информация с всички членове. Данъчното, укриването на данъци като всички останали сериозни престъпления, тежки престъпления са а, престъпен състав в Гибралтар и работим по съгласно четвъртата директива за борба срещу изпирането на пари. Директивата и съответния регистр ще влязат в сила от 26 юни 2017 година. И ако се договори с световен стандарт, Гибралтар също ще го приложи. Включваме се в новите световни стандарти за обмен на информация от централните търговски регистри и след Брекзит ще продължим да спазваме съществуващите ангажименти и ще вземем допълнителни решения дали доброволно да прилагаме новото новоприяти европейски правни текстове или да спазваме международните стандарти в тази област, които имат същите, същите последици. Благодаря. Благодаря много. Транспонирани са много правни норми включително и тази за търговски регистр. Достъпа до него ще бъде само за властите. Гибралтар е една от териториите, които е осъществила много голям напредък. Давам думата на господин Ричард Уокър. Той ще се изкаже от името на Гърнси. Господин Уокър. Благодаря, господин председател. Казвам се Ричард Уокър и съм директор по финансовите въпроси и финансовите престъпления в правителството на Гънзи, а колегата Роб Грей е директор по международна данъчна политика. Работя а, по въпросите на надзора и проблема с прането на пари в продължение на 20 години. През цялото това време политиката на различните правителства на Гърнзи е била да се изпълняват международните стандарти. Това е отговорно за нас. Например, нашия парламент гласува единодушно за да одобри политика за въвеждането на закон, който ще създаде рамка за регистрирането на действителните собственици Властите в Гънзи вярват, че трябва да се работи в сътрудничество с международната общност, трябва да се определят стандартите и трябва да се участва в световните усилия за наблюдение относно стандартите. Например, аз участвам в работата на специалната група за финансови действия Манивал и Егмонт. Освен това, съм правил различни оценки на различни юрисдикции по стандартите, насочени срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Колегата Роб Грей пък представлява гънзи в Световния форум на ОИСР в групата за партньорска проверка и автоматичния обмен на информация, както и в рамката по БЕПС и отчитането по държави. РОП освен това е направил няколко партньорски проверки на редица юрисдикции. Той е оценител на така наречения глобален форум. Гънзи е територия васална на британската корона. Това е статут различен от този на отвъдморските територии или пък на Грибратар или на Карибските територии. Гънзи не е част от Великобритания и не е представен в британския парламент. Парламента в Великобритания не приема закони, които въжат за Гънзи без неговото съгласие. Това е конституционна практика и Великобритания се допитва до Гънзи преди да направи гънзи част от ангажименти по международното законодателство. Има споразумение по силата на което Гънзи е включена в много различни международни конвенции, към които част е Великобритания. Например, конвенцията за ОИСР от 90-та година. Отношенията на Гърнзи с Европейския съюз се уточняват в протокол 3 от договора за присъединяване на Великобритания към Европейската економическа общност. По силата на този протокол Гърнзи е част от е, Митническия съюз и има свободно придвижване на стоки между Гърнзи и държавите членки. Гърнзи не е част от единния пазар на финансови услуги и от него не се изисква да прилага съответните директиви. Освен това, Гърнзи се счита за трета страна за целите на законодателството на ЕСА относно финансовите престъпления и данъчното законодателство. Въпреки това обаче Гърнзи доброволно избира да приеме и да прилага такова или еквивалентно законодателство. Например, ние приехме директивата за спестяванията. По отношение на стандартите, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма. Ние отдавна искаме да приложим стандартите, познати като ФАДВ. Финансовите дружества в Гърнзи се подлагат на изисквания, свързани с тази юридическа рамка от 2000-та година. Някои банки, например, трябваше още преди това да приложат изискванията. Компаниите от дълго време трябва да прилагат изискванията, свързани с прането на пари и финансирането на терористичната дейност. Успеха на Гързи в прилагането на стандартите ФАТФ се доказва от независими международни оценки от 2000-та година насам. Получаваме много положителни коментари в това отношение. Един оценъчен доклад, публикуван от Мънивал през януари 2016 година, показва доколко е стабилна юридическата правната рамка на Гънзи и тя показва, освен това, този доклад показва, че имаме голяма доза прозрачност по отношение на основните, действителните собственици. Освен това, винаги правим надлежна проверка. Доклада на Мънивал от 2016 година показва, че финансовите институции осъзнават какви са техните законови задължения и, и се изпълняват изискванията с много професионализъм. Доклада на МВФ проистичаш от оценката от 2010 година, постановява, че в Гърнзи има мерки, които да гарантират, че а, има прозрачност и че има достатъчно точна, адекватна информация относно действителните собственици. Гънзи беше една от първите юрисдикции, които приложиха законодателната рамка насочена срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Освен това, ние бяхме една от първите юрисдикции, които създаде законова рамка за проденциален пруденциален надзор и регулация на пазара. Гънзи продължава да бъде една от малкото юрисдикции, която продължава да поддържа цялостна рамка за пруденциален надзор по отношение на прането на пари и финансирането на терористична дейност. Нашите дружества често се подлагат на надзор на място и от разстояние. Комбинацията от законодателство и наблюдаване на изпълнението гарантира, че в Гънзи действат и се основават само дружества, които изпълняват всички стандарти, свързани с прането на пари и а, финансирането на терористична дейност. Правим надлежни проверки за действителните собственици и имаме пълна прозрачност относно а, юридическите лица, които установяват, основават по-скоро тези компании. В допълнение от 2008 година насам от дружествата се изисква изисква да номинират така наречения агент на място, който да получава информация за действителните собственици. От лятото на тази година тези агенти трябва да дават информация за действителните собственици на съответния регистър. Регистъра пък ще се основава на една сигурна и достъпна база данни. Ние ще продължим с усилията. Искаме да видим как можем да приложим и променените стандарти FATF, що се отнася до прозрачността. Гънзи продължава да смята, че прозрачността е изключително важна и ето защо смята да разширява обмена на информация с други юрисдикции. Както се казва в много оценъчни доклади, Гънзи обменя информация. Освен това, дава на чуждите власти информация за действителните собственици и прави това от много години. И често получава поздравления за надлежността и своевременността на информацията. всъщност ще са необходими още 6-7 минути. Дали можем да се ограничим само върху въпросите, господин Бабка? Добре, моля. Две минути. А, от дълго време е криминализирано укриването на данъци в Гързи и има големи санкции за нещо подобно по силата на нашето законодателство. Ние изпълняваме всички международни стандарти относно данъчната прозрачност и обмена на информация и нашите политици са взели политическото решение да продължат с тази практика. Ние направихме ангажимент, поехме ангажимент да изпълним инициативата на ОИСР относно прозрачността. Освен това се присъединихме към многостранната конвенция за взаимопомощ по данъчни въпроси. Това се случи през юни 2014 година. Ние сме и част от групата по общите стандарти за отчитане. Следващия месец пък ще станем асоцииран член по стандартите БЕПС. Следващия месец Гързи пък ще бъде един от, е, първите, една от първите страни по международния инструмент за договора БЕПС и въпросите свързани с него доброволно избрахме да изберем да се присъединим към директивата за спестяванията на Европейския съюз. Гънзи прилага, освен това, принципите на етичния кодекс а, за бизнес данъчно облагане. Това беше прието и от Екофин. В допълнение имаме 60 споразумения за обмен на данъчна информация. Те са двустранни с 23 европейски държави и 13 споразумения за избягване на двойното данъчно облагане. Четири от тях са с е, е, европейски държави членки. По отношение на документите от Панама, е, те постановяват че фирмата Мосък Фонсека не е присъствала в Гързи. Освен това, Гързи трябва да заяви, че не приема съдържанието на тези документи. Що се отнася до бъдещето, ние ще продължим да отделяме значителни ресурси, за да изпълним международните стандарти относно прозрачността и ще продължим да даваме информация и да обменяме информация относно действителните собственици. Освен това ще продължим да разследваме всички престъпни, евентуални престъпни действия, свързани с документите от Панама. За съжаление, 11 е, минути продължи е, изказването. Е, Наистина е, всичко, което казахте е правилно, но трябва да спазваме регламента, както от ораторите, така и от е, колегите. Господин Колин Паул, моля. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове, нека да представя колегата. Той е ръководител по финансовите въпроси и финансовите престъпления. Приветстваме тази възможност да ви информираме за това как Джерзи продължава да се бори с данъчните престъпления и как въвежда данъчна прозрачност, обменя информация по данъчни въпроси и е, прави всичко възможно да изпълни изискванията, свързани с прането на пари. Вашата комисия със сигурност вече е получила отговорите на въпросите, които ни бяха зададени. В вашето писмо от 4 април, господин председател, заявявате, че целта на това изслушване е да се събере информация за това какво е направено след разкритията от април 2016 година, известни като документите от Панама. Но а, трябва да се знае какво се прави в Черси, и от по-рано. От а, 2002 година спазваме стандартите за обмен на информация при поискване на ОСР и двустранно, а и от 2014 година многостранно във връзка с многостранната конвенция. Като резултат 90 страни вече получават информация от нас, включително и европейските държави членки. През 2014 година бяхме една от най-рано, страните най-рано приели а, общите стандарти за финансова отчетност, за автоматичен обмен на информация. Работим с 52 страни, включително държавите членки по информация за финансовите сметки и тази информация ще се обменя от 2018 година. Имаме общ регистр от 1989 година за собствеността и укриването на данъци е престъпен състав в правото, занимаващо се с, укриван, с изпиране на пари. Международни е, доклади са потвърдили, че Дързи че Джерзи се бори за спазване на международните стандарти по данъчни въпроси във връзка с глобалния форум за прозрачност. По Манивал има направена оценка. Без да вземем предвид всичко това, трябва да се има предвид, че е, Джерси не лежи на лаврите си, е, а, е, се ангажира за по-нататъчни усилия а, за подобряване на съществуващия централен регистр на собствеността, през ноември 2016 година, заедно с 15 други юрисдикции, включително всичките държави членки на Европейския съюз, се включихме в нова инициатива за достъп до информация за действителните собственици. Продължаваме да играем активна роля в програмата НОИСРЕ за ерозия на данъчната основа и изместване на приходи. Е, критериите за, справедливо данъчно облагане са част от е, корпоративния реж, е, данъчен режим на Джернси, включително и кодекса за поведение за облагане на дружествата на Европейския съюз. Има и конкретни коментари, свързани с предходни ваши изслушвания. Може да има юрисдикции, където фирми могат да бъдат учредявани без да предоставят информация за а, е, получаващия ползите собственик, но в Джерси се да изисква да има предоставяне на такава информация, ако ли не се предвиждат сериозни глоби и отмяна на лицензите за извършване на търговска дейност. Имаме нулева ставка на, търгов, корпоративен данък. Има множество инвеститори от различни юрисдикции и участваме в споразуменията за е, двойно данъчно облагане – има множество не такс, данъчни причини за учредяване на фирми в Джерси от не граждани, включително политическата стабилност на острова, фискалната сигурност, неутралността, професионалната експертиза, гъвкавостта на, на дружественото право и учредяващите в Джерси учредяващите фирми в Джерзи си дават сметка, е, че трябва да се идентифицира е, е, бенефициарния собственик. Има и доверителни дружества. Предоставили сме информация. Поканени сме да направим презентация в Германия по темата на края на август. Ако се иска допълнителна информация, очакваме да разберем кога това ще стане част от международните финансови стандарти в тази област. Много е важно да се предоставя информация на данъчните органи, която е актуална, включително и за изличащия печалбите собственик и контролиращ собственик на правните органи и се надяваме, че усилията на Джерзи ще бъдат признати международно включително и от вашата парламентарна комисия, господин председател. С удоволствие ще отговорим на всички въпроси, които имате да зададете. Благодаря, господин Пал. Имаме 33 автономни региони, които пряко или непряко са свързани с държавите членки на Европейския съюз. И накрая на вашето изказване вие посочихте, господин Паул, че нулева данъчна ставка не воде до там а, някой регион да бъде квалифициран като данъчно обежище. Това е един от трите възможни критерии, наред с, с прозрачност, отчетност. Става дума и за минимална данъчна ставка, която води до противоречиви дискусии в парламента и съвета. По този въпрос трябва да се говори дали може това да представлява альтернатива. Благодаря на господин Типин, господин Воркът и господин Пау, и естествено в рамките на нашата дискусия вие можете да е, обсъждате с колегите тези въпроси. Започваме с Петър Ячек, съдокладчик. Петър. Благодаря ви много, господа, за направените изложения. От тях изглежда, че всичко е почти съвършено. Все пак имаме някои въпроси за Гибралтар. Гибралтар се появява доста в документите от Панама. Същевременно се твърди, че има драконовски мерки за борба срещу изпирането на пари и а, други подобни мерки. Има страни и територии, които няма толкова строги мерки и също времено не присъстват такава сериозна степен в документите от, от Панама. Как обяснявате ам, този парадокс? Друг въпрос за Гибралтар. при цялото ми уважение към застраховането, изглежда, че в Гибралтар е един от най-големите бизнеси е хазарта, 25% от економиката и 40% от корпоративните данъци като приходи в хазната. Хазартът може да бъде е, свързан с изпирането на пари, други престъпления. Сблъсквали ли сте се с проблеми в тази област? И смятате ли, че разпоредбите за хазарта в настоящото право или проекто законодателните текстове в момента са, са достатъчни? За островите в Ламанша три от най-големите банки от документите от Панама са установени там. И моят въпрос е, мислили ли сте за задълбочаване на регулаторната рамка, особено що се отнася до посредниците. И последният въпрос. Вземайки предвид Брекзит, как разглеждате бъдещето сътрудничество на вашите територии с Европейския съюз по въпросите за борбата с изпирането на пари и с укриването на данъци и избягването на плащането на данъци? Много въпроси. Кой започва? Вие можете да вземете решение. Моля ви, господин Типинг, може би. Моля. Благодаря за зададените въпроси и ще се опитам да отговоря възможно най-кратко, за да дам възможности на колегите да отговорят на въпроси. Що се отнася до хазарта онлайн, 22 са фирмите в Гибралтар, които са регистрирани там. Те имат физически седалища там. Това са някои от най-големите е, фирми, занимаващи се с е, хазарт по интернет и някои от тях се котират на големите борси. Най-големите имат 400 е, до 500 служители. Подчертавам всичко това тук, че това не са външни фирми, които да нямат физическо присъствие в Гибралтар. Що се отнася за, до борбите, борбата срещу изпирането на пари, дори преди четвъртата, евентуално петата директива за борба срещу изпирането на пари и крайния срок за четвъртата е 26 юни тази година, но ние вече сме въвели доста сериозни правила в Гибралтар за хазарта по интернет. Що се отнася до, спаз, до спазването на, на законите от страна на тези фирми. Публикували сме оценка на риска, така както се изисква по, по а, инициативите за а, стандартите за финансова отчетност и манива. А, по документите от Панама казвате, а, че Гибралтар има сериозно присъствие в документите от Панама от дипломатическа гледна точка не мога да се съглася с това. Разбира се, можем да продължим да обменяме информация в писмен вид. Много малко са исканията за информация от нас, свързани с документите от Панама. Има няколко искания за обмен на данъчна информация и аз, доколкото знам, има един единствен конкретен случай на искане на информация, пряко свързана с документите от Панама. Пауло? Господин Пауло, вие желаете ли да вземете думата като следващ оратор или господин Вовка? Моля. Нека колегата ми да отговори на първи въпрос. Благодаря ви много, господин председател. Уважаеми депутати, има институции в Гърнси, които са работили с Мосък Фонсека за учредяване на фирми. Важно е да се знае, че няма доказателства, че тези, дан, тези инструкции са, не са били са свързани с легитимен бизнес и, не е имало информация за печелившия собственик. не всичко свързано с документите от Панама е нелегална дейност. Това е. Това са документи от голяма правна фирма, която е имала различни типове дейност. Управлението на средства е свързано с различни юридически структури и съвсем не е изненадващо, че банки са инструктирали Моса Фонсека да учреди подобни дружества. И в документа за предоставящите услуги а, и за техните корпоративни а, средства трябва да се има предвид, че е, много малък процент от тях е, са предмет на злоупотреби. В Джерси имаме, е, Джерси имаме такъв регулаторен режим, че смятаме, че може да разчитаме на него. По въпроса за Брекзит, мисля, че колегата Паул може да даде най-добър отговор. Благодаря ви господин председател. Благодаря за зададения въпрос. Островите винаги са прилагали политика на добросъседство спрямо Европейския съюз. Ние реално сме извън Европейския съюз. Това се отразява и на доброволната подкрепа, която дадохме за директивата за спестяванията, както и е, на групата за на данъчното облагане на дружествата. По множество въпроси, включително изпирането на пари, работим по международните стандарти. Те са зададени от съответната данъчна група за финансови действия, комисията по баз, от Базел и прочие. Така че ние те сме прилагали много от тези стандарти дори преди това да стане в Европейския съюз. Европейския съюз е важен пазар за нас – и трябва да гарантираме еквивалентно прилагане на правните норми, особено що се отнася до фондовете. По същия начин трябва да има достатъчно ясна информация за, цент... за е, органа за а, е, пазарите и цените книжа. Има различни разпоредби, които в Европейския съюз в известна степен надхвърлят международните стандарти и нашата политика на добросъседство взема това предвид и се опитваме да сме в съответствие с случващото се в Европейския съюз. Господин Локър, искате ли да добавите нещо? Благодаря. Исках само да направя няколко допълнителни коментара към казаното от Джордж. Гърнци от много години се съсредоточава особено на, е, върху контрола на, на място и в офиса. И, и навсякъде, където има участие на трети лица, това се взема предвид. И независимо от това дали има или не е такова участие, е, това не отнема а, или измества отговорността на дружествата, учредени в Гънси, да спазват нормите, които са въведени в страната съгласно с международните ангажименти. Това въжи включително и за правните фирми. Ако е включена правна фирма като трето лице, това по никакъв начин не се отразява на отговорността на банките и предоставящите услуги на територията на Ганси като отговорност. Благодаря, че за тези 220 е, фирми Пантони на Мусак Фонсека акцентът, т.е. повечето от тях са на Виржинските острови, и е, всъщност е, трябва да се види как изглежда ситуацията, когато хиляди фирми са подслонени в една офис града. Това са трудни въпроси, по които трябва да проведем дискусия като представител на колегата Кофорт, който трябва да участва в заседание. Давам думата на Евелин Рейкнер от социал-демократите. Благодаря, господин председател. Искам да се обърна към Гънзи най-вече, но и към Джерзи. От предишната наша комисия ТАКС стана ясно, че в Гънзи няма дружествен регистър. Не е имало и няма. Обяснихте промените в законодателството, правоприлагането. А, нищо не казахте за действителните собственици, като си има предвид, че нямате данъчен а, дружествен регистр по-скоро. Може ли да гарантирате, че ще може да се обменя информация между ЕС и вашите територии за действителните собственици? особено след Брексит. На следващо място относно посредниците. Вярно ли е, че посредниците дават информация на клиентите как да избягват законодателството, как да търсят данъчни вратички? И накрая по отношение на нулевия процент е, корпоративно данъчно облагане. Как може Гънзи, например, да бъде водеща юрисдикция по отношение на укриването на данъци и в същото време да има нулева ставка за корпоративно данъчно облагане. Това само по себе си представлява противоречие. Благодаря. Кой ще започне? Господин Варка тази път, моля. Yes, thank you. Благодаря. Ще дам думата на колегата за въпросите свързани с данъчното облагане, нека преди това да кажа, че е неправомерно твърдението, че няма дружествен регистър в Гързи. Естествено, че има такъв. Всички дружества, всички юридически лица в Гързи трябва да се регистрират в държавния регистр и трябва да предоставят основна информация. Тази информация се оповестява публично. Едно бързо търсене на веб страницата на регистъра ще докаже моето твърдение, ще докаже, че се регистрират юридическите лица и се предоставя основна информация. Преди време говорех за бъдещето и за създаването на регистър на действителните собственици на точно този тип юридически лица. Това е съвсем друг тип информация и друг тип регистрация в сравнение с съществуващото изискване за регистриране на дружества. Попитахте дали посредниците дават възможност, практиката на посредниците дава възможност а, да се оповестяват действителните собственици. В Гързи имаме надлежна проверка по отношение на връзките между посредниците и другите юрисдикции. тази връзка се тества по същия начин, както се тестват посредниците, които се намират на територията на гързи и отговарят само за тази територия. Това тестване се прави от инспекции на място. Освен това искаме информация от други юрисдикции. Ние даваме пълна информация относно действителните собственици на други юрисдикции – и сътрудничим своевременно по всички тези въпроси. Ще дам думата на Роб относно данъчните въпроси. Благодаря на уважаемия депутат за този въпрос. Много от въпросите, които са свързани с нас, бяха задавани в рамките на комисията ТАКС 2. Колегата вече говори за нулевата данъчна ставка и се опита да покаже, че тази нулева данъчна ставка не е насочена към привличането на нелегални транзакции. Целта е транзакциите да не бъдат облагани допълнително в Гързи, тъй като ние имаме споразумение за двойно данъчно облагане, за избягването на такова данъчно облагане, но те са много малко, тъй като и ние сме много малка територия. Ако има юрисдикции, които искат да използват нулевата данъчна ставка с цел неплащане или укриване на данъци, а такова нещо се е случвало в миналото, то ние следим какво се случва а, с такива опити. Има международни стандарти, които спазваме. Има стандарти за обмен на информация. Гързи по настоящен има 60 споразумения за обменяне на информация. С а, повечето държави членки на ЕСА, например. Освен това, Очакваме в, участваме в автоматичния обмен на информация по силата на директивата за спестяванията. Сега сме части от Конвенцията за взаимопомощ по данъчни въпроси. В рамките на този инструмент ще обменяме информация по силата на така наречения общ стандарт за отчитане. Значи, не само даваме помощ, когато някоя друга юрисдикция иска информация, когато тя разследва случай на укриване на данъци, но ние самите разследваме а, подобни случаи и даваме информация не само при поискване. Активно я даваме, за да може да се разследват подобни престъпления. Всъщност, така отговарям и на изискването на заглавието на днешното изслушване. Сътрудничество по данъчни въпроси с европейските юрисдикции. Искам да ви уверя, че спазваме всички международни стандарти. Е, Казахме, че или по-скоро вие казахте, че в рамките на тази информационна система работите с 23 държави от Европа остават четири държави членки, с кои не сътрудничат, освен Великобритания. Господин Пол. Може би има известно недоразумение, господин председател. Вече казахме, че сътрудничим с всички държави членки на ЕСА Някои поискаха да сключат споразумения за обмен на данъчна информация с нас, други предпочетоха да сключат споразумения за избягване на двойното данъчно облагане, трети пък избират международни конвенции, по силата на които се обменя информация. Всички държави членки отговарят на изискванията, общите изисквания за отчетност – по силата на тези изисквания се дава информация за действителните собственици. Тя се дава на всички а, държави членки. Това се прави от тази година с всички държави, с изключение на Австрия, която поиска да има а, една година забавене. Значи през 2018 година ще започнем да даваме такава информация. Всички държави членки обаче са обект на сътрудничество. Ако трябва да добавя към коментарите на колегата от Гързи относно нулевата данъчна ставка, вече споменах в своето уводно слово, че изключенията за подобни държави като нашите са оценени от една специална група за бизнес данъчно облагане и се смята, че тези практики не са вредоносни. Нулевата данъчна ставка се основава на два принципа. Първо, забрана за дискриминация. Това е основен е, критерий на групата, за която говоря. Освен това, втория принцип, това е данъчната неутралност. Отново казвам, ние нямаме кой знае колко споразумения за избягване на двойното данъчно облагане. Съответно, ако нямаме нулева ставка, ще се натъкнем на проблема за двойно данъчно облагане. Ние приветстваме и приемаме капитали, например, на държавни, на суверенни фондове. Те идват на нашите острови, този поток от инвестиции след това навлиза на европейските финансови пазари и води до създаването на работни места и растеж в Европейския съюз. Ние смятаме, че всяка юрисдикция има право да определя своите данъчни ставки. Ние вярваме в фискалната автономия. Смятаме, че данъчният суверенитет е водещ принцип и отбелязваме че ние не сме единствената територия с нулева данъчна ставка. Има някои държави членки на ЕС, които в някои случаи прилагат нулева корпоративна данъчна ставка. Затова, ако трябва да добавя към казаното от колегата, ние ще продължим да работим за легитимността на нашата дейност. Имаме пълна отдаденост на принципа на прозрачност. Страните, които искат да инвестират, се облагат както трябва. Бизнес дейността на тези а, държави трябва да се облага там, където дейността се извършва. Прекъсва председателя. Това, господин Паул, предполага пълна прозрачност. Това първо. И второ, а, ние имаме тексолинкс, които позволяват е, определено облагане само с дела за страната, както е да речем Apple в Ирландия или пък в е, Люксембург, обаче е, нямаме ДДС или корпоративен данък, най-низкия процент е 12% в Естония и Ирландия. Не става дума за данъчен суверенитет. Аз обаче моля госпожа Регнер, която представлява докладчика, тя е от Австрия и каза, че с изключение на Австрия навсякъде вие сте сключили споразумения. По отношение на писмения отговор, имате ли някакъв допълнителен въпрос? Благодаря. Uh, Благодаря. Настоявам на въпроса за регистъра. Във вашите писмени отговори казвате, че на 26 април 2017 година Гърнзи приема закона за действителните собственици. Значи вие по някакъв начин пряко отговорихте, че регистъра ще влезе в сила през лятото на 2017 година. Вашите отговори са съвсем различни и казват, че всичко вече е на лице. Значи не е така. Значи процесът все още тече и те първо ще се прилага. Правилно ли е това твърдение? Кимате. Е, е, е, ja е, много ви моля, е, отговорете накратко да или не, дали този, е, това твърдение, този проект е правилен. Господин Лакър. Ако правилно съм разбрал казаното, депутата от Австрия вярва, че през лятото ще създадем рамка за регистъра на действителните собственици. Това твърдение и предположение е вярно. Габриел Мато от НП, моля. Благодаря, господин председател. Аз съм испанец и Гибралтар се намира на испанска територия. Така че може би няма да се изненадате, че моите въпроси са насочени преди всичко към тази колония, която се управлява от Обединеното кралство. Говори се за Брексит и аз искам сега да задам един въпрос. Брексита си е Брексит за Обединеното кралство и за колониите, които управлява без предимства и недостатъци. Господин Типинг и председателя казаха, че ако всичко се прилага така, както те го представиха, това би означавало управление с е, определени привилегии. Аз не вярвам това, защото характеристиките на данъчен рай са сходни с е, тези, които видяхме е, данъчно облагане на предприятията. Е, комисията твърдение, че това ще има отрицателно въздействие в Европейския съюз. Голям офшорен сектор е, и сега дали 15 000 или данните, които посочи ОИСР, става дума за много фирми фантоми, които не развиват никаква дейност и които се опитват само да скрият пред данъчните органи истинската си идентичност. И е, в Европейския съюз всъщност има много бюрокрация. Но понякога данъчните процедури могат да бъдат е, много перфектни и много бързи, дори в рамките на 3 дни. И искам да попитам дали е, ще има такова предварително уведомяване за данъчно облагане след извършения контрол и е, дали ще бъдат е, взети необходимите мерки след това проучване, за да се избегне измамници да използват Гибралтар за прикриване на своята самоличност. И искам да засегна още нещо контрабандата на тютюневи изделия. Данните са много високи. Говорим за 55 милиона пакети цигари в срок за една година и това не е вид е, на Гибралтар. Изглежда, че не само децата, но и е, маймуните на скалата. И е, просто иначе не можем да си обясним легално този внос на тютюневи изделия. Това не вреди ли на интересите на Европейския съюз. Какви мерки взимате вие срещу този огромен внос на цигари или смятате, че консумацията на тютюневи изделия на Гибралтар е толкова висока? Трябва да бъдат проверявани всички сделки, всички вносни операции Председателят благодаря. Контрабендата на цигари може да играе роля, доколкото е, се подчинява на различни системи на данъчно облагане. Да речем, разлики има в това отношение между Германия и Франция, по отношение на бензина между Люксембург и е, Германия. Е, всички германци зареждат в Люксембург, а французите купуват цигари в Германия. Моля, господин Типик, за отговор на въпросите. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря за това интересно е, изявление. Тонът беше нещо, за което, което ме кара да съжалявам. Е, ще отговоря на зададените въпроси ред по ред. Първо, Гибралтар не е испанска територия, а е британска територия и това е така много години. Аз съм от Гибралтар от, е, от началото на 19 век моето семейство е там. Гибралтар е, е, колония, е била колония много дълго време. Е, но всеки, който твърди, че в момента Гибралтар е колония, е доста объркан, меко казано. Тук спазвам вашия тон. Посланника на Испания към Великобритания преди една година написа писмо, в което признава, че Гибралтар е британска отвъртморска територия и това въжи по всички аспекти. Губернатора на Гибралтар представлява кралицата като кралица на Гибралтар – така както е по Конституция. А, и той няма а, изпълнителна власт в Гибралтар. Извинявам се, че емоционално отговарям, но такива бяха и вашите изявления сега. По въпросите за Брексит. Нашето планиране е в случай, че ем, се договори ем, така наречения hard Brexit. Тоест, въпреки, че 96% от гражданите на Гибралтар гласуваха за оставане на Великобритания в Европейския съюз, референдумът даде своите резултати и ние трябва да планираме бъдещето си. По останалите точки, вземайки предвид данъчните обежища, изредих огромния брой механизми и за обмен на данъчна информация, с които разполагаме. Когато Испания поиска от нас информация, ние предоставяме тази информация. През септември тази година възнамеряваме да прехвърлим мащабна база данни с информация на всички държави членки а, в, на Европейския съюз. И така на Кралство Испания през септември 2017 година ще получи пълни данни за всички финансови сметки в Гибралтар. Сега за данъчните решения. Не знам, че нямаме много време и отговарям лаконично. По отношение на данъчните решения, те изобщо не трябва да се наричат така, защото за да може да се смята, че има държавна помощ, съответното решение би трябвало да освободи дадено дружество от данъчно облагане в ситуация, в която иначе това дружество би плащало данъци Гибралтар е разгледал, е, е, разгледал всяко едно е, искане за тълкуване на данъчното право, е, нещо, което се нарича в този случай е, от вас данъчно решение. И можем да ви уверим, че тези решения са били само тълкования и няма освобождаване от задължение. Що се отнася до новите решения, не знам да има голям брой такива решения. Мисля, че е напълно разбираемо, че дружествата в Гибралтар биха желали да изчакат крайния резултат от проучването на комисията. И накрая, е, господине, е, споменавате е, цигарите и тютюна малко извън темата. Аз се занимавам с финансовите услуги и не мога да разбера каква е връзката с вашия, на вашия въпрос с документите от Панама. Но все пак нека да се спрем на тази а, а, точка. Публикували сме и ще се погрижа парламентарната комисия да получи оценката на риска. Там се говори за анализ на теоретичните заплахи, уязвимости и изложеност на терористична дейност и изпиране на пари. Това е по насоките на работната група по финансова отчетност. И в тази методология рискове са включени множество различни отрасли, които теоретично биха могли да е, участват в сценарии с евентуално изпиране на пари. Какво правим, за да избегнем подобни сценарии? Включваме и риска, свързан с тютюновия отрасъл, а, а, за да се провери дали или не той а, може да бъде атрактивен а, за желащите, търсещите възможности да изпират пари. А, заключенията ни показват, а, че а, този а, тип опасност не съществува. Разбира се, можем да говорим а, за много неща. 10 милиона посетители а, годишно прекусяват а, границата и близък до Гибралтар. Всеки един от тях, стига да е над 18 години, има право да си купи ам, стек цигари. Е, освен това, както повтарях много пъти до сега, имаме много строги мерки за това как може да се пренасят цигари през границата и забрани за тяхното укриване. И така, извинявам се, че отговорих пространно. Надявам се, че съм успял да е, отговоря на зададените въпроси. Що се отнася до дипломацията, ние по-скоро е, директно е, сме включени във въпроса. Дипломацията не играе решаваща роля при анкетната комисия и второ, в двустранните отношения между Гибралтар и Испания ние няма да се намесваме, това ви го гарантирам. И трето, аз мисля, че въпроса за тютюневите изделия е страничен, но той също е свързан с данъци. Добре, ние имаме за задача не само панамските документи, но и други възможности за избягване на данъчно облагане, да ги подлагаме на проучване. Следващият оратор Жам, Рамон Жорегия Тондо от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Искам да отправя четири въпроса към вас и няма сега да се спирам на политическата ситуация на Гибралтар. Моите въпроси са свързани с данъчната политика, която е предмет на нашата дискусия. Искам да знам какви са данъчните предимства, които предлага Гибралтар на игрите на щастието е, и на хазарта като цяло. Защо е, той толкова силно е представен там? Има ли данъчни облегчения? защо Гибралтар е привлякал точно този тип индустрия на хазарта. И втория въпрос в Гибралтар жителите са 28-29 хиляди и доколкото съм информирам. 30 хиляди фирми са регистрирани там. Това е странно, защото няма страна в света, където е, на всеки жител да се пада по една фирма. Даже и децата са включени тук. 4 е, е, милиона поправя председателя. Въпросът, който искам да задам към вас, господин Типинг, е следния. Искам да науча дали тези фирми фантоми, ако мога така да ги нарека, се използват според вас за предоставяне на възможност на измамници от други страни да прикриват своята самоличност или пък да речем за укриване на недвижима собственост, права на собственост и така нататък. Аз искам да попитам дали това се прави от тези хиляди фирми, които са регистрирани на ваша територия, от които повечето нямат стопанска дейност. И второ, дори и тази територия да е толкова малка и да има 340 случаи на предварително данъчно облагане и е, се извършват такива проучвания. Искам да знам дали всичко това е вярно и какви мерки точно вие взимате, за да избегнете точно такива случаи, за да може фирменият регистр и тук да е, доведе до огласяване на имената на собствениците. Господин Типинг. Отново предизвикателството е към вас, този път не е за конфликта Гибралтар-Испания. Благодаря, господине. Благодаря за тези въпроси. Отбелязвам си, че тона на въпросите беше малко по-различен. Благодаря ви за това. По отношение на онлайн игрите и защо Гибралтар е център в това отношение. Нека да спомена следното. Първата хазартна компания се появи а, през 1998 година, ако не се лъжа. Тя бягаше от а, по-високо данъчно облагане в Великобритания. Тази компания беше много известна в Великобритания и малко след нея две-три големи подобни компании за хазартни игри се преместиха в Гибралтар. С други думи, това беше нещо като натрупване на критична маса. Компаниите окоръжиха една друга преместването си в Гибралтар. около 19% беше корпоративният данък във Великобритания, ако не се лъжа. По-настоящем има около 3500 човека, които са специалисти в тези онлайн хазартни игри – отново казвам, натрупва се критична маса в Гибралтар това отношение и тя няма как да бъде подценена. Малко по-различно е положението с автомобилното застраховане. Тези автомобилно-застрахователни компании не дойдоха в Гибралтар поради а, данъчно облагане, а поради комбинация от фактори. И когато се натрупат няколко такива фактора, има възможност за формиране на подобен бизнес сектор. По отношение на създаването на компании, аз по закон отговарям за регистрирането на дружества. Мисля, че вече споменах, че 29 000 компании е бил най-високия брой. Това беше през 2005 година. Сега имаме 15 000. Отделно можем да говорим за това, защо се стига до такова намаление в последните години. По отношение на използването на фалшиви дружества от онези, които искат да скрият идентичността си. В нашия случай европейското законодателство посветено на борбата с прането за пари, на пари, то доведе до там, че дружествата, които са базирани в Гибралтар, трябва да осъществяват надлежни проверки относно действителните собственици. Освен това от нас се изисква да идентифицираме и лица с политическо значение. Ние няма как да го направим, ако да направим пълен анализ на действителните собственици на онези дружества, които са базирани в Гибралтар. Иначе ще нарушим закона. Това е идеята всъщност. Индустрията трябва да разполага със съответната информация. Ако получим искания от други данъчни администрации по света, други юрисдикции, ние отговаряме на тези искания. По отношение на Четвъртия въпрос. 465 предварителни данъчни споразумения, разследвани от Европейската комисия. Това е правилно твърдение. Мисля, че в отговор на предишните въпроси вече казах, че смятаме, че а, нито едно от нашите предварителни споразумения не води до това, че дружествата не плащат данъци. Ние просто тълкуваме законодателството в рамките на тези споразумения и казваме е, дали трябва да се плаща данък или не. Благодаря, господин Тепинг. Искам да попитам останалите дали искате да направите допълнение. Въпросът е най-вече във връзка с Гибралтар. Е, виждам, че не. Давам думата на госпожа Пилкорун е, от ЕКР. Haluaisin kysyä suurten tilintarkastusyhtiöiden tai muiden verokonsulttiyhtiöiden roolista ma- данъчните съветници в работата по законотворчеството във вашата територия? Ernst Young и PricewaterhouseCoopers се оказа, че сега е важна роля, когато се е работило по правото за дружествата с ограничена отговорност в Джонси. Каква е ролята на тези фирми? Участвали ли са в работата по проекта закона и, и ако да, как? След това Брексит и преговорите по Брекзит. Тези последните събития показват, че да се залага на, данъчни, на създаване на данъчни обежища за бъдещо развитие е доста рисковано поведение може да се окаже, че Гибралтар и островите Фламанша е, няма доста до финансови услуги за бъдещето, Какви са вашите намерения? Благодаря първо към представителите на, на островите Фламанша. Господин Локър. Благодаря, господин председател. Благодаря за зададения въпрос, що се отнася до ролята която играят големите счетоводни фирми на нашия остров. Въпросът е много важен. Имаме сериозна законодателна програма за нови инновационни продукти за финансови услуги по целия свят. Когато работим по тези законодателни текстове, провеждаме консултации с различни заинтересовани лица в нашата територия има представителен орган, който а, се грижи всички засегнати и заинтересовани лица да бъдат включени. Това а, въжи и когато работим по правни текстове за юридическите лица и различни юридически разпоредби, включително когато става дума и за финансовите услуги, и за хазарта, имаме съответните комисии. Е, и, така, участието на заинтересованите лица в консултации е много широко и публично. Благодаря, господин председател. В Гърнзи положението е подобно. Преди е, около 10 години нямаше много консултации за данъчното облагане с е, външни органи. Е, обаче това доведе до правни текстове, които съдържаха някои грешки или пък се прилагаха трудно. И за това през последните години е, работим с по-голямо сътрудничество с специалистите в областта на счетоводството. Това обаче не означава, че те от, е, повлияват на политиката, е, на е, е, държавната политика в тази област. Господин Тепенк, искате ли да допълните? Също е, искам да отговоря, че е, ние се е, допитваме до участниците на всяка област като цяло, а не, в, не до отделни участници. Майте Руис от Алде. Благодаря, господин председател. Вие наистина рисувате една много идилична картина, чудесно, но и малко смайващо. Много данъчни експерти, които познавам обаче, ми казаха, че Нещата тук изглеждат е, малко като е, анимация и не се знае кой кой е. Ние сме тук, защото сме установили, че е, има изключително много фирми фантоми, а данъчният експерт посочи, че те дори са още повече. Наистина, тук става дума за данъчен рай. Вие казвате, е, да, рисувате една идилична хартина и предприятията, които са учредени от Масък Фонсека, да, те съществуват. Аз скоро изпратих и имейл в тази връзка. Съществува това място, където хиляди предприятия са регистрирани. И не смятам, че всичко е така перфектно. ако се направи опит за по-подробно проучване, ще се види, че едва ли на друга територия има толкова много регистрирани фирми. И то фирми с един и същи изпълнителен директор, както е на Гибралтар. Необходимо ли е? толкова много хора да бъдат обект на закрила, които са нарушили данъчно законодателство или пък имат други нарушения. Какво ще стане с лицата, които предоставят информация? Те също ще бъдат ли обект на закрила, когато разкриват такива незаконни практики? Във всички случаи е сигурно, че комисията не може да направи едни и същи заключения е, като вас, господин Типин, комисията посочва, че по принцип вие функционирате като данъчен оазис. По принцип не се плаща данъци, също така и Други нарушения. Аз бих искал да науча как точно изглежда ситуацията в това отношение. Благодаря. Председателят, благодаря наистина много въпроси, които е, участие получиха отговор. Господин Типинг. Благодаря. Благодаря на уважаемия депутат за цялата поредица от въпроси. Откровено казано, първите два въпроса много не ги разбрах. Говорихте за анимационни филми. Може би намеквате, че не вярвате, че да ви представяме реалистичното положение. Вие говорите за идилия, аз поне представям фактите, представям действителността в Гибралтар. По отношение на предварителните данъчни споразумения или решения. Все още тече разследването, няма решение относно позицията на Европейската комисия. Комисията иска информация, тя и се предоставя. Мисля, че има леко недоразумение във връзка с информацията, която сме дали в отговор на писмените въпроси. Въпросът гласи следното. В какъв отрасъл работят тези дружества? Вие говорихте за маркетинг, за консултантска дейност и така нататък трябва да кажа нещо много важно. Тълкуването на закона няма нищо общо с съответния отрасъл. Ако ставаше дума за конкретен отрасъл, това щеше да бъде държавна помощ. Повтарям още веднъж. Тук не става дума за цялостно гарантиране, че дружествата в Гибралтар няма да плащат данъци. Това е много далеч от действителността. Мисля, че е необходимо да изчакаме резултатите от разследването. Напълно сме уверени, че не може да става дума за държавна помощ под никаква форма. И смятаме, че това ще бъде и основното заключение на разследването. И така приключвам. Благодаря. Едно допълнение, моля. Господин Павлов, благодаря за въпроса на уважаемия депутат. Няколко неща трябва да кажем. Когато разгледахме информацията, която изтече в документите от Панама, открихме, поне по отношение на Джерзи, че става дума за неща от историята, още от 80-те години на миналия век. Не можахме да видим информация от е, времето, в което прилагаме е, много строг режим по отношение на доставчиците на услуги. По отношение на доставчиците на различни видове финансови услуги, трябва да кажа, че имаме много стриктен подход. Не става дума само за регулация или за проверки на място. Ако различните доверителни дружества или доставчици на финансови услуги не доставят информация за действителните си собственици или пък извършват търговска дейност незаконно, те могат да бъдат санкционирани. И тези санкции могат да доведат, и има подобни примери а, от миналото, до отнемане на лиценза. И хората, които участват в тези дружества, могат да получат забрана за участие в финансова дейност в нашите територии. Радваме се, че в сравнение с други юрисдикции, аз мисля, че трябва да направим такова сравнение, включително такива в държавите членки и в световен план, ние имаме много стриктен режим. Никой не може да твърди, че понякога има пропуски, но Манивал ясно даде положителна оценка на нашия режим и те казват, че сме лидери по отношение на предоставянето на информация за действителните собственици. Мисля, че когато големи важни организации казват нещо подобно, вие трябва да го отчетете. 20 секунди. Querría preguntarle cuántas retiradas de licencia. Аз зададох въпроса колко лиценза са били отнети. Всъщност, това бих искала да науча. Да, ще ви ги изпратим. Ja, bitte. Okay, ist beantwortet? Колко лиценза са отнети? Отнети са, но колко? Може би и данни да посочите за периоди, конкретни дати. Доколкото разбрах от зададения въпрос, господин председател, давате ни възможност да ви дадем тази информация в последствие, а не сега. И аз казах, че ще ви дадем такава информация по-късно. Следващият оратор в моя списък е Мигел Орбан Креспо от Обединената левица, моля. Благодаря. Аз сега не желая да започвам политически дебат за Гибралтар, но искам да посоча Кое е най-важно за нашата политическа група? Защита на бъдещето на работниците на Гибралтар. Също сега обаче става дума и за нещо друго. Като че ли е, компетентните органи на Гибралтар е, се хвалят е, самите те. Казват, че са постигнали много неща, обаче според нас няма основание за задоволство. Казвате, че Гибралтар е малка територия, но това, което ние разбираме е, че заема важно място в Европа, като място за финансова дейност. Там наистина като че ли е, текат огромни парични потоци. Имате около 30 000 жители, на всеки по една фирма предвид броя на фирмите. И тук възниква въпроса за а, данъчните облегчения. Аз мисля, че вие не поставяте много строги изисквания. Ако наистина се интересувате да спазвате минимални стандарти и да не а, се ползвате с репутация на данъчен оазис, аз мисля, че трябва да направите повече неща и да не привличате А, данъчни нарушители. Какъв процент от дяловата собственост трябва да притежава лицето, е, за да се регистрира при вас, доколко регистъра е частен и доколко спазва принципа на прозрачност, съгласно това, което посочвате в писмените си отговори. Е, вие посочвате, че от 26 юни вие ще спазвате четвърта и пета директива против изпирането на пари. Задаваме обаче въпроса доколко Брексита ще окаже влияние върху този поет от вас ангажимент. Разбира се, се беше казано, че е, в хода на Брексита Гибралтар трябва да стане данъчен оазис. Е, председателя, да, трудни въпроси, които участи бяха вече зададени. Господин Типинг. Yes, well, all, Благодаря много за зададените въпроси и благодаря, че го поставихте и в е, съответния контекст. Благодаря че е, вярвате на това, което казвам, че имаме 15 000 дружества. Сега, едно по едно. Първо Брексит. Поводните си думи в края споменах. След Брексит Гибралтар ще продължи да прилага поетите до тук ангажименти за борба срещу изпирането на пари и финансовият, финансовия надзор а Що се отнася до новоприетото европейско право в тази област, Гибралтар ще избере дали да прилага него доброволно или да прилага международните стандарти. Що се отнася до регистъра, който ще е, е, влезе сила от 26 юни. Четвъртата директива за борба срещу изпирането на пари говори за определен прак 25% Петата, която все още не е приета, обмисля 10%. Ние ще приемем съответния прак, който се приеме в петата директива. Що се отнася до проверките за добросъвестност, които следва да се провеждат от частните дружества в Гибралтар преди приемането на нови клиенти, въпреки че изискването е 25% по закон на практика, за да може да се установи дали има политически изложено лице, което има дори 1% от собствеността на определена структура, се налага частният сектор да се занимава в много по-големи подробности с тази проверка. Втория коментар – не стана съвсем ясен. По третия ви коментар не ме възприемете като някой, който се опитва да, да продаде е, е Гибралтар като нещо, което не е. Аз говоря за фактите. Благодаря, господин Типинг. Само похвалата е най-сигурната похвала, както каза колегата. Благодаря. Мисля, че петата директива против изпиране на пари ще е, бъде обект на дискусия на тритранните срещи, ще има решения в бъдеще, така че ще можем да проведем и вътрешна дискусия по този въпрос. Шорт. От е, частния регистр. Е, има ли съответствие? Е, говорите, че казах, че частния регистр е частен а, и попитах как може с това да се гарантира прозрачността. Има регистр на търговските дружества, който съществува от години. Аз съм основният директор на този регистр. Неговата ежедневна дейност се управлява от частна фирма нещо, което установихме, че е много по-ефективно. Същевременно този регистр е достъпен по интернет и е достъпен за всички. Там обаче не винаги се показват ам, крайните, ам, действителните собственици. М- може да споменава само е, директора, корпоративния директор на дажно дружество, а не отделните директори. Е, регистъра, който ще се въведе от 26 юни тази година, няма да бъде управлявана от тази частна фирма, а от правителството, от моето звено и е, ще се управлява единствено от държавни служители не от частния сектор. Благодаря. Имаме още трима регистрирани оратори от политическите групи в моя списък. Първо Ернест Уртасун, след това за СПД господин Корбан и за НП професор Данил Русати. Анес. Благодаря на представителите на трите юрисдикции. Много се каза, искам да кажа нещо с общ характер. Имате изключително агресивни данъчни режими, които водят до изкривяване на конкуренцията спрямо останалата част от ЕС. В светлината на Брексит е ясно, че е от интерес за Европейския съюз да не ви се дава просто така достъп до единния пазар. В светлината на преговорите за Брексит. Готови ли сте да промените своите агресивни данъчни режими, за да си гарантирате достъп до единния пазар? Много хора в парламента ще искат ясни рестрикции за достъпа ви до единния пазар, ако, например, продължат практики като тази в Гибралтар, по силата на които не се плащат данъци за доходи генериране на други места и други практики, свързани с някои такси, например. Ако всичко това продължи, ние ще блокираме достъпа ви до единния пазар. И искам да попитам, готови ли сте в замяна до, на, на достъпа до единния пазар да ограничите тези режими? На второ място по отношение на режимите. По настоящем има 320 индивида, с различно гражданство, които стават жители или постоянно пребиваващи в Гибралтар, за да могат да получат специално третиране и да подлежат на специален режим. вие предвиждате автоматичен обмен на информация от тази година за лица, които не пребивават постоянно постоянно в Гибралтар. Какво ще стане обаче с тези 320, които се водят регистрирани в Гибралтар? Ще давате ли информация за тях? Ясно е. Един въпрос свързан с Брексит. Господин Пауъл, господин Локър и след това пак ще дадем думата на представителя на Гибралтар. Заповядайте, господин Пауъл. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемия депутат за въпроса. Когато говорим за бъдещето, ние очакваме и се надявам, че това е разумно очакване от Европейския съюз да отчете най-висшия си интерес. Мисля, че вече в писмените си отговори казахме, че нашите нулеви данъчни ставки съществуват, за да се гарантира данъчна неутралност, тъй като нямаме кой знае колко споразумения за избягване на двойното данъчно облагане. В резултат на тази ставка Джерзи и Гързи привличат капитал от целия свят и след това чрез тези територии този капитал се инвестира в Европа. Има независими проучвания от независими органи, като Capital Economics, например, тези проучвания показват, че този приток на капитал в Европа води до генериране на работни места и растеж в Европейския съюз. Ние признаваме, че имаме нужда от добросъседска политика с Европейския съюз. Е, ще ви даваме информацията, от която имате нужда, за да гарантираме, че няма незаконна дейност и укриване на данъци. В своето уводно експозе казах, че сме напълно отдадени на принципите за обмен на информация по силата на международните стандарти. Ако се изиска допълнителна информация и това изискване се превърне в международен стандарт, ние ще спазим този международен стандарт, както правим в продължение на години. И тук говоря и за джързи, и за Гързи. Относно бъдещето и Европейския съюз, ние искаме а, решенията да бъдат справедливи, да се основават на реални факти, и да се прилагат спрямо нас същите стандарти, които се прилагат в Европейския съюз. Ако се приложи подобен подход, ние ще продължим с добросъседските отношения. Благодаря, господин Локър. Ако искате да допълните. Благодаря. Искам да подкрепя казаното от колегата от Джерзи. Позицията на Гънзи е същата. Искам да наблегна още веднъж на няколко коментара, които направих в уводното си експозе. Ясно подчертах, че Гързи изпълнява всички международни стандарти, свързани с обмена на информацията и данъчната прозрачност. Освен това, подчертах европейските стандарти, които изпълняваме. Ние сме приели Европейската директива за спестяванията, преминахме към пълен обмен на информация от 2011 година на само Освен това, счита се, че ние спазваме принципите на етичния кодекс относно корпоративното данъчно облагане от 2012 година. Тази оценка се прие и от Екофин. Така че ние смятаме, че имаме с какво да се похвалим относно това как гарантираме добрите стандарти за данъчна прозрачност и обмен на информация. Мислим, че сме добър съсед на Европейския съюз. Благодаря, господин Типинг. Имаше въпроси свързани с двойното гражданство и даването на информация. Заповядайте. Благодаря. Съвсем накратко. Относно Брексит и единния пазар, работим възоснова на презумцията, че няма да имаме достъп до единния пазар. Вече казах за твърдия Брексит. По отношение на гражданството, ние не даваме гражданство, ние даваме възможност за пребиваване. Отговор е следния. Ако едно лице подлежи на данъчно облагане в Гибралтар, то този индивид, ще трябва да дава информация за дейността си в Гибралтар. Ако аз, например, живея в Гибралтар, а това е факт, аз трябва да давам информация на данъчните органи в Гибралтар. Ако обаче съм регистриран като постоянно живеещ в Великобритания, ще трябва да докладвам на данъчните власти в Великобритания. Значи, правен, правилен и кратък отговор – Прав сте, когато казвате, че ако някой а, е регистриран, че живее в Гибралтар, няма да се дава информация за делата му на данъчната администрация в страната, в която е живеел преди. А, с изключение на САЩ. Ние даваме информация за американски граждани, независимо дали пребивават в Гибралтар или не. Ще има промени по отношение на корпоративното изискване. 20 секунди. Това означава, че лица, които са прехвърлили своето богатство в Гибралтар и са преминали в категория 2, то информация за техните доходи няма да се дава на останалата част от Европейския съюз. Отговор. Говорим за 320 човека. Не забравяйте. Ако едно лице е станало постоянно живеещо в Гибралтар, то това, което твърдите е вярно. Давате такъв статут по категория 2. А, ами да, защото много граждани на Европейския съюз, на Великобритания могат да дойдат да живеят, да се регистрират в Гибралтар, тъй като ние подлежим на принципите на свободно придвижване на хора в Европейския съюз. Но за да отговоря по-ясно, ако някой от Великобритания се премести да живее в Великобритания, ако някой от Великобритания се премести да живее в Гибралтар, дали ще даваме информация за неговите дела в Великобритания? Не, няма да даваме такава информация. Този принцип въжи за всички с изключение на САЩ. Защото САЩ имат специално законодателство. Цялата друга информация, която даваме, даваме само на онези администрации, в които е регистрирано лицето. Гибралтър не е част от трите юрисдикции, които извършват по-добри продажби, нали? Има някакъв проблем с право, да казва председателят. Не. Не, всъщност не. Искате ли да отговоря, а, тъй като трябва да слушам превода? Не, ние нямаме програма, по силата на която може да се придобие гражданство. Има други държави членки, които го правят, но ние не правим нещо подобно. Дейвид Купер. Again. This is a declaration. Дейвид Кубър от СПД е тази декларация. хер президент. Благодаря, господин председател. Както винаги сте изключително обаятелен. Има много контрабанда от Танжир в Марокко и Испания и независимо от това какво се случва в е, селта и Мелила, е, които са испански е, анклави. Кога ще се върнат селта и Мелила на края на Марокко? Европейския съюз трябваше да вземе предвид Гибралтар преди да допусне влизането на Испания, обаче британското правителство тогава а, не беше достатъчно строго, както според мен трябвало да бъде. Ние не се месим в каталанския въпрос. И вие не се месите е, не се месим и в банския въпрос, така че не виждам защо трябва вие на нас да ни се месите. Представителите на е, Джерси и Гърнзи правят всичко възможно да контролират и на Гибралтар да контролират престъпността. А, е, какво можете да кажете за а, опитите да се наложи социалистическа планова економика навсякъде по света. Колегата от СУН не иска данъчно конкуриране. Изглежда иска Европейска социалистическа република. 25% обаче, или даже 50% младите в на Испания нямат работа може би имат подобни на него убеждения. Мисля, че Гибралтар се справя отлично. А, така че хич не им се давайте. Uh, yeah, uh, one moment, please. Да, казва председателя, ние тук не обсъждаме размера на данъчните ставки, ние не обсъждаме също и е, финансовата и економическата политика. Обект на нашата дискусия е избягването на данъчно облагане, е, укриване на данъци, изпиране на пари и фирми фантоми. Това са основните ни теми. Е, и то във всички аспекти, не само във връзка с панамските документи. Колегата надхвърли много тази рамка кой желая все пак да даде отговор? Нека да кажа още нещо. Високите данъци в Европа е са именно източника на престъпността. Точно те водят до укриване на данъци. Ако има правилно данъчно облагане, каквото има в Великобритания, ще има по-малко подобни проблеми, економиката ще бъде успешна, такава каквато е в Великобритания и Гибралтар. Британските консерватори не са единствената политическа група и партия, която залага на ниските данъци. Това е заблуда. Има и други, за които това е важно, данъчните средства да се използват ефективно. И е, ние аз съм от Юки и съм либертарианец, не съм консерватор. Good. <laughs> да Добре. Греем Уотсън може би ще има нещо напротив, както виждам по неговите жестове. Ние ще няма сега да дискутираме този принципен въпрос, генерално по въпроса за размера на данъчното облагане. Има ли изказвания? Виждам че няма погрешни въпроси. Най-много има критични отговори. Професор Дариус Розати като последен оратор. Моля. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости за това, че ни дават толкова интересна информация. Два въпроса. Първо, причините, поради които чуждите компании се привличат от данъчното облагане, от данъчните режими в Джерзи, Джерзи, Гързи или Гибралтар. Можем да ги наречем компании почтенска котия, фалшиви компании, както искате. Днес вие говорите за много високо ниво на спазване на законодателството, насочено срещу прането на пари, говорите за контрол върху данъчните измами и така нататък. Поздравления! Само, че много от това законодателство се въведе неотдавна друго законодателство те първа се въвежда. Затова искам да попитам, какво е толкова привлекателно в вашите юрисдикции? Защо привличате толкова много дружества? Броя на дружествата в някои от вашите юрисдикции отговаря на броя на жителите. Дали е нулевата данъчна ставка или става дума за късното приемане на законодателството, като например законодателството за действителните собственици или законодателството за автоматичния обмен на данъчна информация. Това ли е причината, защо толкова компании идват? Защото те изпреварват законодателството. Втория ми въпрос е свързан с така нареченото трансферно ценообразуване. Съгласни ли сте, че ако има нулева данъчна ставка, то тя а, дава стимули да се създават дружества, които могат да се използват като средство за избягване, избягване на данъците, плащането на данъци в други държави и просто те ще прехвърлят печалбата от мястото, където се извършва дейността в някои от вашите юрисдикции. Поради твърде ниската данъчна ставка. В крайна сметка няма да се плащат данъци в онези държави, в които се генерира печалбата. Готови ли са вашите власти да се борят с този феномен? И готови ли са да се борят с подобни практики, които можем да определим като нечестни и нелоялни? Кой ще започне? Благодаря на господин Росати. Господин Типинг, заповядайте. Благодаря, благодаря на уважаемия депутат за тези въпроси. Ще отговоря набързо. Първо, по отношение на късното приемане на законодателството. Искам да подчертая, че Гибралта не закъсня с приемането на европейски регламенти и директиви. Действаме на време. По отношение на Централния регистр на действителните собственици. Знаете, че крайният срок е 26 юни тази година по силата на четвъртата директива, насочена срещу прането на пари. По отношение на трансферното ценообразуване, аз е, съм инвестиционен банкер. Не съм чиновник. Искам да кажа, че това е модел от 80-те и 90-те години. Той е изключително несъвършен. Повечето страни са въвели значителни контрамерки, за да избегнат сложните схеми, които определяме като трансферно ценообразуване. И, и накрая по отношение на мерките за избягването на двойното данъчно необлагане, и така наречените мерки БЕПС, които се предлагат. Ние правим необходимото, за да приложим това законодателство. Благодаря. Ко... Благодаря. Господин Лакър, желаете ли да допълните? Thank you. I shall say a few words and then... Няколко думи и след това ще допълни колегата Роб преди да дам думата на Джерзи. Относно действителните собственици. Искам да кажа, че Гънзи се разглежда като световен лидер по отношение на стандартите си за информация за действителните собственици. Вече казах колко е важно за нас да въведем стандарти, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма. Ние бяхме едни от първите, които направихме нещо подобно. Бяхме едни от първите, които въведоха категорична регулаторна и надзорна рамка за доставчиците на финансови услуги. Господин Пауъл говори по този въпрос, само че в контекста на Джерзи преди а, няколко минути. Освен това имаме много стабилен надзор по отношение на стандартите и практиките в дружественото си право въвеждаме изискване за идентификация и проверка на действителните собственици. Това са инициативи в световен план в момента. Винаги трябва да се действа в този момент, в който се създават стандартите и в който се задават очакванията. Няма компании почтенски кутии в Гързи, ние имаме регистър, както вече казах, и имаме орган, който наблюдава регистъра постоянно и настойчиво. Това се прави във връзка с категоричната законодателна рамка. Сега ще дам думата на Роб, за да допълни. Благодаря. Малко статистическа информация преди да започна тъй като става дума за други е, юрисдикции. Нашето население в Гързия е 62 000 души. Имаме 18 300 дружества. Само за да ви дам тази информация. Ако ще използваме статистика, значи виждате едно дружество се пада на трима граждане на Гързи. Много по-ефтино и по-лесно е да се създаде дружество в други юрисдикции в сравнение с Джерзи или Гързи. Защо някой иска да дойде при нас? Ами твърдите, защото нулевата ставка е привлекателна. Защо е привлекателна, вече казахме. Това означава, че ако имаш дружество в Гързи, няма да ти налагат допълнителна данъчна тежест в сравнение с други юрисдикции, например. Знаете, че имаме много малко споразумения за избягване на двойното данъчно облагане. Някои хора, които искат да избягат от данъците, да ги укрият, дали идват в гързи, случва се. Не може обаче да се твърди, че ние сме привлекателни, защото закъсняваме с прилагането на международни стандарти. Това не е така. Вече беше обяснено, че Джерзи и Гързи бяха лидери относно законодателството а, за предоставяне на информация а, за а, тръстовете. По отношение на обмена на информация имахме споразумения с САЩ още от 2002 година. Тогава имаше много малко такива споразумения, сега имаме много повече такива споразумения. А, още от самото начало ние участваме по различни международни конвенции, участваме в общите стандарти за участие отчитане. Ние сме подписали споразумението за избягването на намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбата, познато като БЕПС. Участваме и в рамките на така нареченото отчитане по държави. Мисля, че цялата тази история показва, че нашите острови не прилагат с закъснение международните стандарти. Точно обратното. Да, das letzte Wort hat Паул. Господин Паул, като последен оратор, моля. Uh, Благодаря, господин председател. И аз искам да подчертая казаното от колегите. Бяха зададени въпроси за това, защо а, из, има желание хората да учредяват фирми в а, Джерси. Това е от много години поради политическата стабилност. Нямаме политически партии в своя парламент поради фискалната ситуация, поради професионалната експертиза и дружественото право. Ако беше само от нулевия корпоративен данък, то те ще да отидат, може би, на някои от многото други места. Но в Джерси има и множество други възможности. Имаме 30 хиляди фирми, които са регистрирани и нито една от тях не е фалшива фирма, която да няма действително седалище там на място. И а, проверката за действителната економическа дейност а, у нас е в това, че ще бъдем прегледани от работната група по кодекса за изработването на списъка на несътрудничестващите юрисдикции и а, ние можем да докажем економическа дейност и сме сигурни, че ще успеем да дадем задоволителни отговори на проверката. Защо се отнася до а, трансферното ценообразуване, а, много малко а, подобна дейност се извършва на наша територия, ако изобщо се извършва. При всички положения спазваме модела на ОИСР им предоставяме и информация, която помага, ако има трансферно ценообразуване, то да бъде идентифицирано. Отчудвам се, че никой не каза нещо във връзка с предимствата на морския климат на Гибралтар в сравнение с континентална Европа. Ние имаме ужасно време, ужасен климат с ниско налягане, а там климата е здравословен. Добре, ние приключваме вече нашата дискусия. Има един а, допълнителен въпрос в рамките на една минута от заместник председателя Ана Галмаш. Това е само един въпрос, след което приключваме. Въпрос към господин Типинг. Миналата седмица група неправителствени организации, водна от Transparency International, представи тук в Европейския парламент една карта на активите на телекомуникационните фирми в Узбекистан. Те са принудени да плащат на Swiss Army Takiland в а, Гибралтар и госпожа Каримова, а, дъщерята а, на бившия а, президент, е един от титулярите. Става дума за над 1 милиард долара. И за изпиране на пари през Белгия, Люксембург и Ирландия. Заповядайте, господин Типинг. Два коментара. Да, действително много а, се бихме радвали да ни изпратите коментари по отделни конкретни случаи. Тук не искам да правя коментари по конкретни случаи, но ще ви отговоря по-подробно но със сигурност, ако е имало такова е, събитие, такава информация е щяла да бъде изискана през Егмонт и е щяла да бъде предадена. А също могат да се предоставят по взаимната правна помощ такива е, информации. Благодаря. Още един допълнителен въпрос. Една минута, но това е последния въпрос. Ами, всъщност това не беше въпрос, господин председател. Не исках да навлизам в дискусии. Но и няма да говоря за това, познавате ли целта и Мелила. Нека да помислим за европейските институции. Онези, като вас, господине, обръщам се към колегата, които а, Саута и Мелила са нещо друго. Там играе роля и въпроса за мигрантите. Благодаря на всички, благодаря на докладчиците. Първо за тяхното присъствие, второ за компетентните им отговори и трето за абсолютно оптимистичните перспективи, които очертаха, четвърто за писмените им отговори, пето за готовността да предоставят данни, които ние бихме им поискали. Господин Типинг, може би проучването на риска, господин Пол, информацията, която обещахте и е, бих искал да приключа с първоначалното изречение на господин Локър, който каза, че се радва на бъдещето. Бъдещето обаче можем да организираме само когато устраним грешките на миналото. Това е наша задача. Благодаря на всички, благодаря на преводачите. Нашето следващо заседание на 30 май в 15 часа с председател Жан-Клод Юнкер. Благодаря. Закривам заседанието.